Good morning, everybody. Добро утро на всички. Дали мога да привлека вашето внимание? Thank you. Благодаря ви. Това е третата част от нашата сесия, месечно, месечно заседание на нашата комисия. Точка 12. Етап на развитие на текущите с тристранни преговори. Хубавите новини. Мисля с следните. Продължаваме да приключваме определен брой досиета. Този път нека аз да ви кажа за приключването и приемането на регламента за макрофинансова помощ на Киргизската република. Досието беше замразено и очакваше общото споразумение по макрофинансовата помощ. Както знаете, Постигнахме такова споразумение по досието за Грузия с общо споразумение между парламента и съвета по доклада на Метин Казак. по рамковия регламент. Всъщност не беше регламент, защото комисията излезе с подобна инициатива но после се прие обща декларация от парламента и от съвета. И в случая с Киргизската република имаме първо одобрение по новата рамка. под шапката на доклада на господин Метин Казак гласу... Ще гласуваме текста по Киргизската република днес, защото не можем да отлагаме повече гласуването. Вече имахме много сериозно отлагане. А се постигна общо съгласие между всички политически групи, че трябва да се действа много бързо. Е, също така приключихме по регламента за прекурсорите на наркотичните вещества, както вътре общностната търговия, така и с трети страни по прекурсорите. Франк Пруст беше докладчик от ЕНП. Ще му дам думата, за да ни каже точно как са се състояли нещата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, вече можем да ви съобщим, че е постигнато съгласие с съвета след втория тристранен диалог е, миналата седмица в Страсбург. Мисля, че повече от това, което постигнахме, е нямало как да бъде постигнато. Европейската комисия, да ви припомня контекста, предложи да се преразгледат два регламента, които засягаха темата за прекурсорите на наркотични вещества, които попадат в правомощите на две различни парламентарни комисии. За съжаление обаче, между двете парламентарни комисии, Либе и Инта, не са проведени каквито и да било консултации. Либе напредна малко повече преди няколко седмици и ние бяхме поставени едва ли не пред свършен факт. Затова не успяхме да постигнем резултати по комитологията, както искаше нашата комисия, тъй като от комисията Либе вече бяха одобрили тази точка. И така. официалното издание се надявам, че ще излезе декларация на нашия председател, в която се казва, че а, силно се надяваме а, начина по който са протекли тези преговори да не бъде а, прецедент в парламента. От там нататък за какво става дума? Механизъм за бързо действие, променят се два механизма в борбата срещу наркотрафикантите – прекурсорите, които на практика са субстанции, които не са е, в списъка на забранените вещества, подлежат на наблюдение и се включват в отделен списък. Властите на държавите членки имат право да изземат такива вещества, е, при които има признаци, че са че се изпращат за целите на производството на наркотици. Има и клауза за постоянно актуализиране на списъците. Парламентът трябва непрекъснато да бъде уведомяван. Създава се и четвърта категория, в която могат да се включват определени медикаменти и това става не чрез законодателен, а чрез делегирани актове. Смятам, че постигнато за <laughs> споразумение е съвсем приемливо и е, за това се надявам, че ще го подкрепите. Благодаря ви, господин докладчик. Нека да подкрепя напълно това, което каза господин докладчика. То е 100% точно така, както се случиха нещата. А нашата методология за водене на преговори с съвета е правилната. Ние си гласуваме мандата, но също така даваме и гъвкавост на водещите преговорите, на докладчика и докладчиците в сянка. Всички позиции на делегациите на парламента се обсъждат преди всеки кръг от преговори. Имаме един единствен глас. Никой няма право да гласува по различен начин по време на преговорите. Нашите позиции се обсъждат предварително. И това ни дава една пълна, пълна сила, когато водим преговорите. Мисля, че до този момент се оказва, че това е доста успешен начин да се водят преговори с съвета. Разбира се, всички, всичко се прави под клаузата за гласуване така се определя начина по който гласуваме, когато се преговаря с съвета, но ви уверявам, че няма нито един случай, в който нашата комисия не е подкрепила казаното от докладчика по договорното от комисията по отделните теми. Съветът има съвсем различна методология. Те нямат гъвкавост, могат да са доста тесно, да имат много тесно, тясно определени мандати, не могат да си изневеряват на позициите и понякога преговорите продължават с седмици, дори и с месеци. Мисля, че парламентът има предимство в тази връзка, много положително отношение и аз като председател, който председателства повечето от тристранните срещи, мисля, че съм достатъчно така убеден, че това е правилният начин на действие. Ние, разбира се, следваме мандатите, сключили сме съответната гъвкавост всичко се обсъжда с всички политически групи, ако те присъстват, разбира се. Но така или иначе не съм си отбелязал отсъствието на представители на която и да било политическа група, така че може да се ратифицира това, което сме постигнали и резултатът от компромисите, заключенията по досиетата. Този успех всъщност показва как точно ние сме действали в, този, в тази комисия, от името на комисията, от името на парламента. Нека да благодаря на докладчиците и на политическите групи. Мисля, че даваме един отличен пример, отлично доказателство за отговорност, за ангажимент, за поемане и изпълнение на ангажиментите, за капацитет да се постига компромис по текущите преговори. Защото само по този начин може да имаме силен глас пред съвета. Благодаря на Франк Пруст. от името на нашата колега Ани Рикене, докладчик по инструментите за партньорство. Всъщност не сме отговорната комисия. Отговорната комисия е АФЕТ, но доста сериозно работим по въпрос. Тя е нашия докладчик и тя е постигнала споразумение по една много важна точка от инструмента за партньорство. И тук държа в ръка нейната бележка която ми казва, че цялото споразумение за партньорство все още не е договорено в своята цялост, защото трябва да се обсъдят още една-две точки. И така, нека да преминем към точка 13. E Европейски съюз Тайван, търговското споразумение, търговски отношения. Това е доклад по инициатива, а всъщност, извинявайте, резолюция. Типа досие не е тук в моите бележки, затова се обърках. Ние не сме водещата комисия. А, ето, ето, разглеждане на въпрос искане за устен отговор и разглеждане на проекта предложението за резолюция, така че си е тук. Решихме да продължим с този въпрос и с резолюцията по време на последната среща. Проекто документите са в вашите папки. Идеята е да ги обсъдим докладчик, постоянен докладчик за Тайван е Франк Пруст и той автоматично започва да отговаря за тези две инициативи. Франк Пруст, имаш думата. Oui, merci, monsieur le président, chers collègues. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че провеждаме днес този дебат, защото е много важно да определим каква е нашата търговска стратегия по отношение на Азия. Взехме решение за, в едно и също време да а, говорим за преговорите за защита на инвестициите с Китай и за търговските отношения с Тайван. Това беше а, добра идея и на практика необходима идея, защото преговорите с Тайван са свързани с преговорите с Китай, колкото и това да не ни харесва. Тайван е, е голям търговски партньор на Европейския съюз, но за съжаление по-настоящем е, нашите търговски отношения не са формализирани. За това е, ви припомняме голямото значение на отношенията ни с Тайван и необходимостта от тяхното задълбочаване – и е, трябва да се вземат те предвид и по време на преговорите с Китай. Всъщност Китай е, а, прилага политика на а, е, единен, политиката на единен Китай. А, това е принцип, който прилага и Европейския съюз и от това страда Тайван. И така, разполагате с проекта становището и очаквам вашите коментари. Благодаря, господин председател. Давам думата на колегите за коментари. Берн Планге, заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Прост за уводните думи. Ние също подкрепяме искането, отправено към комисията. Ако ще се състоят преговори с Китай за споразумение за инвестиции и достъп до пазара, то следва да встъпим в подобни преговори и с Тайван. Всички ние знаем колко деликатен е въпросът от политическа гледна точка, като се има предвид историята, като се имат предвид историческите взаимоотношения между Китай и Тайван, то е ясно, че можем да водим преговори само с двете страни едновременно. Има и други съображения, поради които европейската промишленост би могла да извлече ползи от едно търговско споразумение с Тайван. Трябва също така обаче да отчетем, че има и някои проблеми с оглед воденето на евентуални преговори с Тайван. Имам предвид условията за достъп до пазара. Вече Водим в някои области преговори за отваряне на пазара спрямо Тайван, но все още не сме постигнали напредък в тези разговори. На дневен ред стои въпросът и за субсидиите, и за дъмпинга по отношение на електронните продукти, например. Обявяваме се за воденето едновременно на преговори с Тайван и Китай, но трябва да поставим на дневен ред и всички съществуващи проблеми. Um, next, uh, Метин Казак. Следващият оратор е господин Казак от групата АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека и аз Uh, uh, да кажа, че съм много доволен, че най-сетне нашата комисия повдига този въпрос, във викностен въпрос, с дебата и с приемане на резолюция. Мисля, че това ни дава добра възможност сериозно да обсъдим с комисията възможностите за задълбочаване на търговските отношения с Тайван. Търговският обмен с Тайван е в такива мащаби, че е, е ясно е, неговото голямо значение. Двустранната търговия с Тайван е, се е увеличила 8 пъти през последните две десетилетия, 7, 7 и по големина наш търговски партньор в тази зона и 19 в света. Европейския съюз е, е голям инвеститор Тайван. Е над 31% от всичките преки чуждестранни инвестиции в Тайван са от Европейския съюз и това е четвърти най- по големина търговски партньор на Европейския съюз през 2010 година. Така че отношенията вече са много добри, но те могат още повече да се подобрят и да бъдат създадени ефективни механизми за насърчаване на допълнителен економически растеж и за по-добра економическа интеграция. Вече има структуриран диалог благодарение на Европейската камера, търговска камера в Тайпей. И смятам, че по този начин не само се улеснява подготовката за бъдещи е, договорки, но и се улеснява настоящото сътрудничество и търговия. Европейския съюз трябва да продължава да насърчава участието на Тайван в международни организации, където не се изисква непременно членките да бъдат признати суверенни държави. Тайван се приема като економическа и търговска зона, независимо от от е, политиката за единен Китай и могат да се правят сериозни инвестиции в областта на зелената енергия и други промишлености, където нашето сътрудничество може да е плодотворно. И така предлагам и с Китай, и с Тайван да се говори, да се, да се до, е, използва възможността за договаряне на защитата на инвестициите на техните е, пазари, нещо от което европейската економика само може да спечели. Благодаря. Хелмут Шолц. Uh, Благодаря, господин председател. Разбирам, че е, има много колеги от нашата комисия, които смятат, че е добре да се приключат преговорите е, за задълбочаване на достойните отношения с Тайван. Този тип преговори обаче е, изискват време, това заяви и самият докладчик. Все пак бих искал да подчертая, че ние като Комисия по международна търговия не трябва да забравяме, че е, външната политика, във външната политика на Европейския съюз не би трябвало да има противоречие. Европейския съюз подкрепя провежда политиката за единен Китай. Това е факт в Комисията по външни отношения и други комисии. Вече има споразумения, които обхващат Тайван. Те са споразуменията с Народна република Китай. Затова смятам, че би трябвало първо да приключат преговорите с Китай и след това да се задълбочат отношенията с Тайван. Що се отнася до поетите ангажименти на 23 юни е, в Шанхай бе подписано споразумението за търговията с услуги. Основните определени там цели са да се вземе предвид, че 68,5% от брутния вътрешен продукт на Тайван са услуги. Така че отношенията между Китай и Тайван в тази област показват, че случващото се в основната територия на Китай, в областта на бизнеса, значително стимулира развитието на Тайван в економически план. И затова смятам, че с Тайван трябва да се работи след като се подпише споразумението с Китай. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Ска Келер Благодаря. Нека първо да кажа, че очевидно, че не можем да сравняваме Китай и Тайван. А, това е ясно, но дайте първо да помислим а, по колко търговски преговори можем да работим едновременно а, по света. Вчера говорихме за бюджета. Стана дума, че комисията просто няма капацитет да води толкова много преговори едновременно, а сега тъкат много преговори, то с огромни партньори. Така че ако искаме да е, провеждаме преговорите ефективно. Може би е, Китай и Тайван е, могат да бъдат отложени поне за малко, поне докато бъдат приключени преговорите с Япония. Още нещо. В Европейския съюз просто няма каквато и да била стратегия за индустриалната политика. Е, как ще можем да преговаряме с Китай и с Тайван, ако нямаме яснота по собствената си визия за индустриална политика тук в Европейския съюз? Мисля, че този въпрос трябва да е ясен преди да започнем да преговаряме, защото по-късно резултатите няма да могат да бъдат променени. И така, по никакъв начин няма паралелизъм тук между а, Тайван и Китай – но а, в крайна сметка, както господин каза, ние вече в Тайван сме най-големите инвеститори. Няма какво да се безпокоим, че ще си загубим отношенията с Тайван. Няма нужда да се прибързва. Дайте да си свършим първо работата по започнатите преговори. Благодаря. И накрая, накрая господин Дартмут има думата от Европа за свобода и демокрация. Благодаря, господин председател. Много съм загрижен във връзка с това, което каза господин Шолц. Високо го ценя. Понякога дори гласуваме подобно на неговата парламентарна група. Господин Шолц, надявам се, че цитирайки ви сега няма да преинача казаното от вас. Говорихте за последователност и най-вече за това, че ако се вземе някакво решение в комисията АФЕД, то не би трябвало <clears throat> то да бъде последвано от нашата комисия. Мисля, че това би следвало да буди известна загриженост. Аз съм член по съвместителство в комисията АФЕТ. Тук в комисията Инта ние работим най-вече в областта на международната търговия. Международните търговски взаимоотношения си имат своя динамика. Много съм загрижен във връзка с това, че може да се поставят изцяло на карта търговските взаимоотношения, само заради някаква си резолюция, приета от комисията АФЕД. Знам, че нашият председател е специалист по конституционно право. Не знам дали ще се съгласите с мен, господин председател, но мисля, че една подобна практика би била прекалено тревожна. Не би следвало едно становище на комисията АФЕТ изцяло да постави на карта нашата работа или решения вземани от ресорния комисар за търговията. Мисля, че точно за една такава практика се застъпи господин Шолц. Няколко думи за последователността от конституционна гледна точка в външната политика. Да, има такова изискване за последователност на външната политика, залегнало в договора от Лисабон. С други думи, търговската политика би следвало да е съгласувана с външната политика и обратното. Няма други желаящи да вземат думата или не, господин Прост. Съвсем накратко, просто исках да отговоря на казаното от колегата Келер за отношение на паралелизма между тези два, две преговорни направления. В крайна сметка имаме доклада Бети Кофер ем, за новата европейска индустриална политика. Имаме и КАРС 21, така че ем, има възоснова на какво да основем преговорите. Целта тук беше да се каже следното. Дайте да се възползваме от факта, че има преговори с Китай, за да проведем преговори и с Тайван. Да се опитаме да напреднем и с Китай и с Тайван успоредно. Що се отнася до конкретния график, крайна сметка имаме яснота по основните елементи на промишлеността в Европа и графикът ни, според мен, позволява провеждат на преговори по този начин, мога да ви уверя. Е, доклада Coffer е, вече се разработва. Е, доклада за Карс 21, така че сега, сега е момента да се работи с нововъзникващи страни като Тайван, възникващи и бързо развиващи се економики, като тази на Тайван. Думата има представителят на комисията. Добро утро! Благодаря, господин професоре. Благодаря, че дадохте отново възможност на комисията да излезе със становище по тази инициатива. Вече взехме отношение по нея преди месец. Приветстваме инициативата. Приветстваме и становището на парламента относно взаимоотношенията с Тайван. Както заявихме и преди месец, комисията е готова да разгледа всички възможности за по-нататъчното задълбочаване на търговските ни взаимоотношения с Тайван. Но, както бе посочено и днес, трябва да отчетем и настоящия политически контекст в който работят Европейския съюз, Китай и Тайван когато встъпим в преговори с Китай, трябва да вземем предвид и загрижеността, която бе изказана днес. Предлагам две корекции от фактологическа гледна точка в текста на резолюцията ви. Точка Д латинско, като взе предвид, че Тайван е седмият по големина търговски партньор на Европейския съюз в Азия и Европейският съюз е 23 ят и 23-ият по големина търговски партньор на Европейския съюз в света. Тайван е 23-ият ни по големина търговски партньор, а не 19-ият. Цифрата за преките чуждестранни инвестиции се отнася до техния размер. На Европейския съюз се пада 25% от размера на преките чуждестранни инвестиции в Тайван, а не от потока на преките чуждестранни инвестиции, както е посочено в текста ви. Председателят с това приключваме разискванията по тази точка. Крайният срок за внасяне на измененията е 21 август, 6 часа вечерта. Uh, I'm, I, My attention is being called to inform you. Бе ми припомнено да ви обърна внимание, че ще може да се внасят изменения само по проекто резолюцията, но не и по въпроса с искане за устен отговор. Преминаваме към следващата тема. Точка 14. моля на консултантите да заемат местата си. Преговори между Европейския съюз и Китай за сключването на двустранно инвестиционно споразумение. проекто предложение за резолюция, по което ние сме водещата комисия. Постоянният ни докладчик за Китай е Хелмут Шолц. Защо предприема инициатива парламентът? Защото Европейската комисия ни помоли да започнем преговори за предоставяне на мандат за встъпване в преговори с Китай. За първ път след влизането в сила на договора от Лисабон, комисията е изискала мандат за водене на преговори с включването на самостоятелно споразумение с Китай. Във връзка с това излизаме с резолюция, за да изложим становището си пред съвета, преди той окончателно да приеме решението за мандат за преговори. Господин Шолц, имате думата. Благодаря, господин председател. Днес е световният ден на населението. Мисля, че трябва да отчетем това, когато разговаряме за въздействието на износа на преките чуждестранни инвестиции върху економическото развитие. Китай е страната с най-голям брой на населението в света 1,3 милиарда. Следва да се запитаме каква е пряката връзка между износа, преките чуждестранни инвестиции и економическото развитие. Ще цитирам едно интересно проучване на Азиатската банка за развитие от юли 2013 година. В него се разглежда много критично именно тази връзка и се правят съответните констатации. Вземаме предвид големината на Китай, економическите предизвикателства, които се отразяват върху търговските ни взаимоотношения с страната. За нас Китай не е нова страна. Вече с нея са сключени 26 двустранни споразумения. Комисията в момента преследва една амбициозна цел, а именно сключването на едно самостоятелно инвестиционно споразумение с Китай, което да замени 26-те двустранни споразумения. И от тук възниква въпросът какъв нов елемент следва да се привнесе в това споразумение – Във връзка с това, нека се спра върху целите, които са изброени в проекто предложението за резолюция, а именно недопускане на дискриминация, забрана на произвола при вземането на решения, забрана на недопускането до съдебен процес, забрана върху недопускането до арбитражни процедури по административни, наказателни и граждански искове, забрана върху неправомерното отнасяне към инвеститорите, например под формата на турмоз и изискване за надлежна компенсация при подобно неправомерно отнасяне. В случая става дума за страна, в която немалко предприятия продължават да са собственост на държавата. Като се има предвид това, в резолюцията предлагаме въвеждането на процедура за двустранно уреждане на спорове. Заявяваме също така съвсем ясно, че в онези предприятия, в които се правят преки чуждестранни инвестиции и има нарушения на трудовите права, трябва да се следват и от двете страни принципите на корпоративната социална отговорност. Не би следвало да се поставят под въпрос европейските трудови стандарти. Не би следвало също така да се допуска дъмпинг от китайска страна, който също подронва спазването на трудовите стандарти на Европейския съюз. Ще се спра върху точка 6. Предлагам да променим малко формулировката, тъй като може да се стигне до недоразумение. Много би ми било интересно да чуя мнението на колегите за текста. Надявам се, че в рамките на предвидения график ще можем да приемем резолюцията тук в комисията и в пленарната зала, за да може и своевременно да се встъпи от стр... в преговори за сключването на това споразумение с Китай. Moving to the shadows of the... Преминаваме към изказване на докладчиците в сянка от различните политически групи. Господин Винклер, НП. Уважаеми господин председател, благодаря ви много, благодаря колеги, благодаря и за представането на темата, което току-що изслушахме. Чухме, че има много точки, по които трябва да се работи, но имам три бележки. Най-напред новото естество на едно общо инвестиционно споразумение. Мисля, че ако е единно, унифицирано, то трябва да е единно и определено в много точен период от време може би ще се предложат много преходни периоди или от държавите членки, които вече имат двустранни споразумения, или пък от китайската страна. Мисля, че тези изключения, тези преходни периоди трябва да бъдат много ясно отграничени във времето и не трябва да говорим за много дълго продължаване във времето, защото по този начин всичко ще стане много мъгляво и размито. Втората ми бележка е свързана с откритостта, отвореността, която трябва да очакваме от нашите китайски партньори. Да, разбира се, говорим за дългогодишни взаимоотношения и така нататък. Мисля обаче, че се нуждаем от много повече прозрачност. Важно е да постигнем такава прозрачност, отвореност, откритост за различните механизми, многоаспектни механизми, които са доста обичайни, що се отнася до Китай. Всички тези елементи трябва да бъдат пояснени, смятам, и трябва да проследяваме ситуацията и за да се постигне изключване на споразумението. След това на трето място механизма за уреждане на спорове. Тук господин Шолц вече е, отбеляза точка 6. Тук не става дума за същото, но все пак е доста сходно за това, че трябва да, е, ако имаме такъв механизъм за разрешаване на спорове според различните държави, може би трябва да имаме един общ механизъм. Не знам, не съм правен експерт, но може би това е една идея за това какво трябва да преследваме. И ако може една минутка да формулирам един коментар по нещо, което чухме по-рано по време на този дебат, именно стратегиите за преговори на Европейския съюз или на Европейската комисия, за това, че трябва да говорим с партньорите един по един и да не бързаме, защото не бързаме по принцип, нямаме спешна работа, ама не знаем дали нямаме спешна работа. Видяхме какво стана в Бали с ЕТО и търговската система. Дали ще оцелее, не е ясно въобще, но мисля, че трябва да говорим за институционален капацитет и способности и ако ни трябва повишен капацитет, да се справим и да говорим с различни партньори по преговорите, то трябва това да се постигне. Знаем, че сме в период на оздравителни мерки, на затягане на коланите, но мисля, че в същото време това затягане на коланите трябва да е селективно. И ако Генерална дирекция търговия се нуждае от повишен капацитет, ние трябва да им предоставим този капацитет. А ние тук, комисията ИНТ, също се нуждаем от допълнителен капацитет, секретарят, съветници, технически екип и може би след изборите, онези, които са членове на ИНТА, трябва да преследват повишаване на капацитета така че да бъдем напълно способни да следим дебатите. а не да следим само малък брой дебати. Благодаря. Всъщност вчера гласувахме становището по бюджета за следващата година с увеличение от 10% за Digitrade. Следващия докладчик Сянка е Дейвид Мартин, социалисти и демократи. А, той всъщност ще бъде заместен от Бернт Ланге. Погрешни бележки имам. Защото тук се казва Дейвид Мартин, ама не е така. Бернт Ланге, социалисти и демократи. Да. Я, либе колеги... Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, мисля, че стъпването в преговори с Китай за споразумение за двустранно инвестиционно споразумение и споразумение за достъп до пазара е една правилна стъпка от наша страна. Така ще се намали напрежението в взаимоотношенията ни в Китай и ще ги поставим на една добра основа. Имам предвид спора във връзка с вноса на соларни панели от Китай. Да се надяваме, че този спор скоро ще бъде решен, за да можем да сключим и едно надежно двустранно споразумение. Както казаха и колегите, следва да отчетем, че това споразумение ще поражда действие не само в Китай, но и в Европейския съюз. Немалко китайски държавни фондове разглеждат възможностите за инвестиции в Европейския съюз и във връзка с това трябва да видим дали няма някои стратегически области, по които да се предвидят изключения. Както каза господин Шолц, трябва да се наблегне и върху спазването на основните трудови и социални стандарти тук в Европейския съюз. Има някои добри примери за тяхното спазване, като например Вол в Швеция, но има и отрицателни практики. трябва да се вземат предвид и европейските инвестиции в Китай по силата на общата стратегическа, рам, общата стратегическа рамка. Малко съм притеснен във връзка с защитата на данните. В интерес на европейските дружества е да поставим на дневен ред по време на преговорите въпроса за една надежна защита на данните. Не... Благодаря ви. Следващият ни е оратор от АЛДЕ, господин Казак. Благодаря, господин председател. Понеже е, нашия докладчик Сянка, госпожа Мариел Десернес отсъства, аз ще се опитам да изкажа нашата принципна позиция по е, този доклад. Е, както ви е известно, неотдавна миналата година ние приехме един доклад по собствена инициатива на госпожа Десернес именно за отношенията между Европейския съюз и Китай, като акцента беше посочен, че тези отношения са, не са балансирани, т.е. съществува а, е, а, е, не, а, е, небалансирана ситуация а, по отношение най-вече на достъпа до, до пазара. И в този смисъл а, настоящият доклад на господин Шулц е, е наистина опит да се а, подтикне както Европейски съюз, така и Китай да, да приемат един по-последователен и балансиран подход в двустранните търговски отношения. За нас е особено важно, че това споразумение няма да бъде само за защита на инвестициите, но то ще бъде също насочено и към осигуряването на наистина реален достъп до пазара без дискриминация – и много е важно тук също да се подчертае, че и двете страни трябва да, да третират компаниите от съответната страна без никаква дискриминация и да имат възможност за едни надежни да се даде надежден механизъм за разрешаване на споровете. В този смисъл ние смятаме, че това споразумение ще, бъде, е, ще даде принос за по-нататъчното развитие и поставянето на нашите двустранни търговски отношения с Китай на една по-стабилна основа. Благодаря. Благодаря ви. Сега от името на зелените. Госпожа Келер. Благодаря ви много. Сега най-напред, да, съгласна съм. Въобще няма да съм против за това комисията да получава повече пари. За съжаление обаче имаме МФР за следващата 7 годишна рамка. Аз гласувах против, вие може би сте гласували за. И това означава, че имаме сериозни орязвания за Европейския съюз. Не можем повече да си позволяваме, така че това е нещо, с което ще трябва да се справим. Искам да благодаря на докладчика господин Шолц. Много неща можем да приемем във вашия доклад. Например, сме много съгласни с това, че ако няма механизъм за разрешаване на спорове, това ще е много опасно и за двете страни, най-вече за нас. Още нещо в текста, което бихме искали да се подсили, например, връзката между економическото и политическото състояние на търговското партньорство. Смятаме, че трябва да се подобрят не само економическите взаимоотношения, но и политическите взаимоотношения, така че и двете страни да могат да продължат да се развиват паралелно. Също така искаме да кажем, че това споразумение не трябва а, да подрязва международните задължения, вменени от международните конвенции по отношение на правата на човека. Тук, напротив, трябва да се подсили този капацитет. Нека да подчертая, че това споразумение, както и всички други споразумения, не трябва да пречи на която и от двете страни да преследва своите политики в областта на здравеопазването, околната среда и така нататък. Напълно сме съгласни, че тук трябва да са вложени обвързващи задължения по отношение на трудовите правоотношения, устойчивото развитие и така нататък и някои нови елементи, които проистичат от индустриалните политики, от индустриалното развитие. И съм съгласна с колегата Пруст, че колегата от Зелените излезе с чудесен доклад за индустриалната политика, но ако парламента излиза с доклад по собствена инициатива, този доклад не задължително се превръща в политика, а трябва да се постараем малко повече в тази връзка това, че ние имаме инициатива по собствена инициатива, не означава, че Европейския съюз като цяло знае каква индустриална политика искаме да преследваме. Най-напред трябва да решим какви са приоритетите ни, каква индустриална политика трябва да разработим преди да пристъпим към такова начинание като споразумение с Китай. Трябва наистина да се опитваме да следим всички преговори и това означава, че не трябва да се провеждат прекалено много преговори паралелно също така на значимостта на равнопоставеността с Китай, особено що се отнася до прозрачността при държавните предприятия а, и държавните фондове за инвестиции. Благодаря. Thank you. Благодаря ви. От а, EFD има ли някой, който иска да се изкаже? Няма. Нека да чуем комисията тогава. Робърт Шлегелмих. Добре дошли отново в нашата комисия. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха по тази толкова важна инициатива. Трябва да започна с следното. Подкрепата, която получаваме във връзка с ресурсите, днес е много поощряваща комисията се старае, вашата комисия се старае да подкрепи а, нашите усилия. Председателя казва, ползвате се с пълната ни подкрепа. Ораторът благодари. А сега по отношение на проекто предложението, което е пред нас, най-напред да кажа, че сме много доволни от начина по който проекто предложението а, подкрепя общия подход, мога да кажа. Някои казаха, че имаме проблеми с Китай и има някои търкания, но също така има и дългосрочна програма. Имаме един положителен ангажимент с Китай и това е нещо много важно. Възможното споразумение, което обсъждаме днес, прави именно това. Възползва се от дългосрочната платформа за увеличение на нашите инвестиции. Нека да припомня, че само 2% от инвестиционните ни усилия са насочени към Китай. Е, тук определено има място за подобрение. още веднъж мога да кажа, че обсъдихме инициативата на 21 юни с търговския ми министр Обсъдихме въпроса и получихме уверение, че ще има всеобхватно споразумение. Много от вас казах, че то не е насочено само единствено към защита и ние гарантираме, че ще се обсъди всичко, което е включено в досието за достъпа до пазара. Нямаме иллюзии, че ще е лесно, но това е ключов елемент, за да може проектът да е жизнеспособен така че да се отговори на нуждите на 26-те държави членки, които вече имат двустранни споразумения с Китай. Това се спомена, трябва да се действа с необходимата откритост. Радваме се, че този подход да се включи пазара, достъпа до пазара, извинете, се ползва с подкрепа, правната сигурност и достъпа до пазара, които разглеждаме, трябва да бъдат допълнени, като се вземат предвид и други въпроси. Мисля, че много от вас категорично заявиха това. Искаме да говорим за екологична, екологична защита, трудовите правоотношения, права на човека, а също така корпоративната социална отговорност. Може би тук трябва да се обсъдят и някои други детайли, дали трябва да има законно обвързващи правила и да ги наложим върху частен участник. Ще видим дали това може да се постигне, но въпросът е, че ще продължим работа по, в тази връзка. Мисля, че още един детайл, който ще бъде много важен за бъдеще, господин Шоц говори за недискриминационно третиране и а, в точка 7 имаме позоваване на обичайното международно право. Ще трябва да поясним какво точно имаме предвид тук. Може би просто не е достатъчно да разчитаме само на обичайното международно право, защото много хора просто не знаят какво представлява то. Опитваме се да бъдем изключително прецизни и да кажем точно какво имаме предвид под справедливо третиране на инвеститорите. Също така искам да се върна и към важния въпрос, който беше повдигнат от някой от вас за механизма за единно разрешаване на спорове. Мисля, че ще се проведат още дебати в тази връзка. В този конкретен случай, в който 26 държави членки разполагат с такъв механизъм, независимо дали бихме могли да го подобрим, всъщност тези споразумения ще бъдат прекратени. Сега се минава на европейско ниво и няма да се ползват отделните механизми. Както казах вече, разбираме, че ще трябва да се проведе съответната дискусия, ще трябва тя да продължи, за да се види дали настоящата система е възможно най-добрата, дали не трябва да сме малко по-прескриптивни, е, за да избегнем някои фриволни случаи. Наистина трябва да разгледаме особено контекста, в който работим сега. Не знам дали ще е най-мъдрото решение имайки предвид, че правната система при нашите партньори, например в Китай, не е 100% надежна, както е при нас. Ще видим точно какви дебати ще са нужни, какво точно ще направим, но от гледна точка на комисията ни оставаме убедени, че ще трябва да продължим да искаме един добър, надежден, не преувеличен, но добър и надежден механизъм за разрешаване на спорове, така че да може да се преследват правата и от двете страни. Ще спра тук, защото при останалите въпроси, които бяха обсъдени, нямаме проблеми, ще направим каквото можем, за да сме наясно какво желаем, например, непонижени стандарти при екологията, идеята на господин Ланге, например, за защита на данните. Това е много важен въпрос, но никога не сме залагали този въпрос в споразумение. Не знам дали можем да постигнем това. Няма да забравим този въпрос, но може би трябва да го преследваме по различен начин с нашите китайски партньори. Uh, I have a request from Mr. Campbell. Uh, thank you. Господин Кампел, благодаря ви, господин председател. По-скоро процедурен въпрос. Тук говорим за двустранно инвестиционно споразумение. Последния път, като проверих, това означаваше, че се сключва споразумение между две страни. Не знам дали е правилно или считате Европейския съюз за отделна държава. Не знам дали не може да се намери по-подходяща дума за тези споразумения. Двустранното споразумение, двустранно си е правилно, просто Европейския съюз е отделно юридическо лице. Устрин Шолц. Благодаря, господин председател, тъй като времето напредна ще бъда съвсем кратък. Председателят на комисията, господин Барозо, заяви, че отношенията с Китай се основават на уважение, взаимни ползи и приятелство. Не мисля, че трябва да сведем това изказване само до клише. То наистина визира същността на едно подобно споразумение за инвестиции и достъп до пазара. Мисля, че трябва да разгледаме и други доклади по собствена инициатива, в които са залегнали важни критерии и важни принципи за търговската ни политика. Имам предвид колегите Туки, Жадо и още един колега. Техните доклади визират двустранната инвестиционна дейност като един много важен аспект. Затова мисля, че ако в тази резолюция ще разглеждаме евентуалното предоставяне на мандат за преговори, трябва да разглеждаме и съгласуваността между външната политика и търговската ни политика. Много е важно категорично да се обявим за способност на европейските институции за действие. Но когато става дума за съгласуваност, нещата изглеждат малко по-различно. Не знам дали когато се вземе окончателното решение за многогодишната финансова рамка, наистина ще бъде отчетена позицията и на Европейския парламент. Дали ще има съответствие между думи и дела. С удоволствие ще разгледам вашите изменения. Сигурен съм, че ще работим конструктивно по тази резолюция. Благодаря ви. По този начин приключваме темата. Крайния срок за изменение 21 август 6 часа вечерта. Време за гласуване настъпва сега. Много ви моля да си приготвите картите. information Okay. We'll uh, vote. Uh, Сега трябва да гласуваме. Много ви моля за внимание. Не искам никакви разговори в залата. Много ви моля да преустановите апартните разговори. Хората, които са се насочили към изхода, много моля да излязат от залата. Гласуваме по точка 15, така наречения омнибус. Един от най-важните документи, по които трябва да гласуваме по този законодателен мандат. Години наред водихме преговори става дума за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика в връзка с приравняването към Лисабонския договор и комитологията, делегираните актове, актовете по изпълнение и тяхната връзка с Лисабонския договор. Достигнахме компромис от комисията. Зависи дали ще подкрепи и документа и дали после ще се ратифицира това, което са постигнали докладчика и преговарящия със съвета, начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, 1 въздържал се, 1 против. Следователно, изходът от тристранните за е, преговори са ратифицирани от комисията. Докладчика, поздравления, тя заслужава нашите аплодисменти. Точка 16. Отново Омнибус, но Омнибус 2. Йорк Лайхтфрид е докладчик от социалистите. Отново става дума за приравняване на делегираните актове и комитологията към търговската политика, също толкова важен, колкото и първия документ. Същата процедура, компромис със съвета е постигнат, трябва да се ратифицира от нашата комисия начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, 4 въздържали се, няма гласове против. Поздравление на докладчик. Is not there. Um, item 15. Macrofinancial assistance to the Kyrgyz. Поредната точка – предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизската република. Това е втория плод на нашето общо споразумение с съвета по макрофинансовата помощ и доклада на господин Метин Казак. постигна се общо споразумение, което беше публикувано като обща декларация на съвета и на парламента и сега го прилагаме към всеки отделен случай. И за бъдещи случаи също ще, ще се прилага. Дълго време се обсъжда Киргизската република. Ние много бързо приложихме новата рамка, новото рамково споразумение към този случай, така че тук нямаше затруднения в достигането на споразумение с съвета. Същото въжи, става дума за ратифицирането на компромиса, който е постигнат със съвета начало на гласуването. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се 21 гласа за 1 против 4 въздържали се. Докладчика няма нужда от никакви поздравления. Край на гласуването. Благодаря. Сега, нека да продължим нататък. С точка 18 и 19.

I will allow two minutes. Давам две минути. За тези, които излизат от залата, да могат да излязат. Thank you.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 Time to settle down and to resume our procedures. Време е да започнем отново. Просто не мога да разбера защо хората си стоят там в дъното на галерията и продължават да си говорят. И това въжи и за депутатите, и за членовете на комисията. Просто не разбирам. Добре, това е съвместно обсъждане на два документа по една и съща тема търговските марки. И двата случая, водещата комисия Юрий, ние излизаме със становище. Докладчик е Жорж Сабин Куташ и проекто становищата са във вашите папки. Това, разбира се, е обсъждането на неговите проектостановища. Джордж Куташ, имате думата, за да отпочнете дебатите. Um, Благодаря ви, господин председател. Предложението на комисията е с цел регистрирането на търговски марки да е по-лесно, по-низки такси, по-висока предвидимост, по-голяма скорост и по-голяма правна сигурност. А също така и е да се гарантира паралелното съществуване между европейската и националните търговски, системи, свързани с търговските марки. Много интересна област. Тук трябва да спомена основните елементи в търговските аспекти на това предложение. Не исках да се намесвам в компетенциите на другата комисия, така че моите точки тук са свързани само с търговията. По първия въпрос Исках само да спомена, че комисията е решила да позволи на Европейския съюз да се бори срещу транзитните фалшифицирани стоки, т.е. стоки, които не са предназначени за европейските пазари. На пръв поглед това изглежда добре за притежателите на търговски марки, но ми изглежда като първа стъпка към нещо, което ще продължи към патентите, което може да означава, че ще се блокира достъпа на трети страни до лекарствата. И поради тази причина тук съм подала изменения в тази а, връзка. Също така не е ясно дали Европейския съюз може да следи преноса на стоки, които не са определени за нашите пазари. Може сте запознати с института Макс Планки, който работи за Европейския съюз, предлага различно становище Те казват, че за да се преследва за нарушение, търговската марка трябва да е нарушена по време на преноса на стоки, както и в страната по предназначение. Тук ми е интересно да чуя колегите. Още една тема, която исках да повдигна в моето становище, е свързана с продажбите на фалшифицирани стоки по интернет. Мисля, че това е изключително важен въпрос. Опитах се да поясня кои правни инструменти може да се използват, за да се предприемат правни мерки срещу вноса в Европейския съюз на фалшифицирани стоки, закупени по интернет. Накрая отбелязвам значимостта на бъдещото европейско законодателство, което ще разшири достиженията на правото на Европейския съюз за достъп до стоки с географски указания, освен вино и спиртни напитки. Също така искам да кажа, че по отношение на by trademarks rights until he makes the first sale of the trademark. Като тук говорим за друго тип нарушение при първа продажба на фалшифицирани стоки, при положение, че се прави такова, такава констатация, той повече няма да има право да продава тези продукти. Тук има политика на Европейския съюз, което означава, че само в рамките на Европейския съюз подобен притежател на търговска марка може да се изправи срещу конкуренцията на друг притежател на търговска марка. Тази система е широко критикувана. И в този случай, случай Леви Страус, Леви Страус срещу Тексас, този случай беше разгледан и се отнасяше до продажбата на определен тип дънки, внесени от Съединените щати. Hybrid system, аз за тук препоръчвам система, която е хибридна, подобна на тази, която въжи в Съединените щати, като аз съм за такава хибридна система, защото тя защитава интересите както на притежателите на търговски марки, така и на потребителите. Сега бих искал да чуя коментарите на моите колеги преди да приключа с изказването да припомня, че крайният срок за подаване на изменение е 4 август, много кратък срок, така че ако искате да подадете изменения, направете го сега, защото след това ще е твърде късно. Благодаря ви. Um, shadows, uh, first one, EPP, Сега докладчиците в сянка, Дания Каспари и НП, заповядайте. Колеги, е, е, финал. Уважаеми колеги, благодаря на колегата за изложението. Ще направя три бележки. Първо, приветствам това, че в текста се поставя акцента единствено върху търговските аспекти. Що се отнася до транзитното преминаване, бих искал да го обсъдим още веднъж, когато разговаряхме за акта и по други теми също обсъждахме този въпрос. Не би следвало разпоредбите за транзитното преминаване да ограничат достъпа на по-бедни хора в трети страни до лекарства, но същевременно трябва да се предотврати пускането в обращение на неефективни или фалшифицирани лекарства. Това няма да е от полза за гражданите на трети страни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 ще внеса изменения по този въпрос и би следвало да направим всичко, което е по силите ни по тази тема. Колегите от Комисията за защита на потребителите са запознати с темата. Аз бих искал и ние да излезем с становище. Ще се застъпя в това с измененията си но ако в крайна сметка решим да оставим на колегите от комисията имко да се занимаят с този въпрос, няма да имам нищо против, ще оттегля измененията си. Това бе всичко от моя страна. Желая ви приятно лято. Next. Благодаря. Саид Камал, Екаре. Благодаря много. По първия въпрос, на който искам да се спра, съм съгласен с НП. Става дума за достъпа до лекарствени средства. Много е важно да се намери вярното равновесие, да няма каквито и да било възможности фалшифицирани лекарства да влязат на пазара. Тук става дума за въпроси, които имат и своето политическо значение и трябва да се намери. И ние като политици сме длъжни да намерим вярното равновесие. Има обаче още един въпрос, който тук малко ме безпокои. Маркировката за происход, маркировката Made in, за следяемостта сме говорили много. Важно е да не се подвеждат производителите. Но реално на това, което се предлага, не дава достатъчно добра представа на потребителите за световната, е, световните вериги на доставки и движение на продукти. Така че е, мисля, че не това е мястото е, да се опитваме да маркираме територия. Хелмут Шолт. Господин председател, auch ich möchte mich благодаря, господин председател. Най-сърдечно благодаря на докладчика. Мисля, че изготвеният от него текст ни отвежда в правилната посока. Ще направя една допълнителна бележка във връзка с лекарствените продукти. Най-вече в рамките на споразумението ЦИТА, генеричните лекарствени продукти все още са проблем. С новата формулировка в текста се намесваме в преговори, които се водят към момента с други държави. Преговори за определянето на конкретни условия за търговията с лекарства. И от това проистича по-голяма отговорност за нас във връзка с точната формулировка за правата върху интелектуалната собственост. Трябва да подберем формулировката така, че наистина тя да е в интерес на двустранните интереси при сключването на търговски споразумения. Ще внеса изменения по този въпрос. Благодаря. Е, е, of... Uh, Един коментар по отношение на обхвата на това становище. Идеята да ограничим измененията си само до елементи, свързани с търговията, не е въпрос на избор. Това е наше задължение. Това а, са нашите компетенции. И а, трябва да уважаваме компетенциите на другите комисии. А сега от името на комисията давам думата на госпожа Тереза Виборна. Благодаря, господин председател. Благодаря много на докладчика за представеното проекто становище. Комисията високо цени работата на Комисията по международна търговия и подкрепата за предложението на комисията. Смятаме, че борбата срещу фалшифицирането на стоки е изключително важен въпрос и е, спешен въпрос за това да имаме рамка, правна рамка на европейско равнище е много важна. Тъй като фалшифицирането става все по-широко разпространено. Що се отнася до конкретния въпрос за лекарствата и достъпа до лекарства в трети страни, искам да подчертая, че тук нашето предложение залага, засяга Конкретно търговските марки, докато преговорите в Доха засягат патентите и то само единствено патентите. А, е, ние говорим за фалшифицирани лекарства, а пък в а, е, Доха се говори за генерични лекарства. Генеричните лекарства са съвсем законни, легални продукти, така че е много важно да не се правят е, грешки, да не се объркват нещата. Не съм много сигурна, че успях достатъчно добре да разбера казаното по въпроса за марката Мейдин. Може ли докладчикът да повтори въпроса си? Този въпрос бе повдигнат от Даниел всъщност. Но може би знаете какво е положението с происхода на стоките. Парламентът вече е приел своя позиция по въпроса. която трябва да защитава. Даниел Каспари е всъщност е, каза, че е важно да се спазват компетенциите на комисията ИМКО, защото регламента за обозначенията за происход по-настоящем се разглежда от Инко. Това беше коментара на Даниел Каспари. Добре, в такъв случай вземам това предвид. А, искам да направя един коментар на, във връзка с казаното за намирането на вярното равновесие между борбата срещу фалшифицираните лекарства и достъпа до лекарства. Но всъщност ние имаме своята отговорност и сме длъжни да се борим и хората в трети страни да бъдат защитени от фалшифицирани продукти. Това е морална задача. Благодаря на комисията за разумните коментари. Давам думата на докладчика. Благодаря много. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Ясно е, че нямаме твърде много пространство за маневриране. Ще трябва да се спрем само единствено на търговските въпроси. Очаквам измененията на колегите по двете е, неща, които съм предложил. Разбира се, съм отворен и към други предложения. Мисля, че като цяло ще работим добре по това становище. Очаквам вашия принос. Благодаря. Както съобщи докладчикът, крайният срок за подаване на изменение е 1 август в 6 часа след обед. This allows us to move to item 20. И така преминаваме към точка 20 от дневния ред е, споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно прекурсорите на наркотични вещества. Международно споразумение е двустранно. Therefore, a consent procedure предвижда се следната процедура. Тъй като става дума за търговията, ние сме водещата комисия и нашият докладчик по тази тема е Франк Пруст. Той предлага да приемем това споразумение. Давам думата на Франк Пруст, за да обоснове позицията, която предлага за парламента. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, много се радвам, че мога да ви представя този проект от доклад, който предлага Европейският парламент да даде своето одобрение на споразумението с Русия. Това споразумение ще е, въведе контрол на митнически обмен е, по отношение на прекурсорите на наркотични вещества във връзка с подписаното споразумение на, мин, на 4 е, юли миналата година. Е, аз се занимавам а, е, с тази тема и по други е, доклади и като цяло е, смятам, че е добре да има двустранни договори с големите двустранни партньори на Европейския съюз, но мисля, че е добре тук да ви дам малко повече подробности. Европейската комисия следва да бъде изключително внимателна за поверителността на обменяните данни. Ясно е, че мерки, трябва да се вземат конкретни мерки за намаляване на риска на обмен на такива вещества. Санкциите при нарушение са твърде слаби. Също времено Комисията по правни въпроси на Европейския парламент одобрява споразумението. Но нека да продължа да настоявам за много а, внимателно наблюдение на това до каква степен руската страна изпълнява своите ангажименти, защото договорът е доста неясен в някои от формулировките, не става напълно ясно как точно се разписват ангажиментите на руската страна и също така не се предвижда възможност договорът да бъде преустановен едностранно. Това трябва да се вземе предвид при подписването на други договори с страни от източна Европа. Трябва да се приеме един общ регионален партньор за установяване на подходящите партньори и за подписване на подобни договори. Това бе предложено и миналия май и настояваме да се взема предвид факта, че Русия е привилегирован партньор на много от страните в региона поради това, че тези страни принадлежат на ОНД или поради това, че принадлежат на Митнически съюз, в който участва Русия. Всичко това трябва да се има предвид в политиката на добросъседство и работата с Украина, Молдова, Армения и Грузия. Договорите за свободна търговия следва да бъдат обвързани с ясно вземане предвид на особеностите на митническия съюз. Всичко това е особено важно за намаляването на притока на прекурсори на наркотични вещества. И така, това са моите разяснения. Очаквам коментарите на колегите. Жорж Куташ от е, групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Смятам, че споразумението между Европейския съюз и Руската федерация за прекурсорите на наркотични вещества е необходимо, за да може да се наблюдават по-ефективно продуктите, които биха могли да бъдат използвани за производството на синтетични наркотици. На второ място, и аз съм съгласен с господин Пруст, че парламентът трябва да одобри това споразумение. Приветствам желанието на Русия да си сътрудничи с Европейския съюз за справяне с международни проблеми като трафика на наркотици. Искам само да спомена, че Срещата на върха в Екатеринбург, беше добра възможност Русия да повдигне тази тема и с други свои страни партньорски, партньорки. Засегнати са и е, страни като Казахстан. Затова подкрепям предложението на докладчики и ще продължим да работим заедно по темата. Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Също искам да благодаря на докладчика за изготвения текст, който според мен съдържа правилното предложение, именно, че трябва да приемем това споразумение. Но нека се спра върху два момента, които трябва според мен да преосмислим. Първо, що се отнася до наркотичните вещества – транзитните страни, страните получателки, т.е. страните на употреба, променят а, своя статут. По данни на руската страна на Централния орган за контрол върху наркотичните вещества, 50% от износа на такива вещества от Европейския съюз са насочени към Русия. С други думи, Русия е изправена пред един нов проблем. Синтетичните наркотични вещества, които се пускат на пазара там. Това са така наречените модерни наркотици, които се произвеждат по съвсем различни методи, разпространяват се по съвсем различен начин. Всяка седмица на пазара се пуска по един нов наркотик, който може да бъде произведен сравнително лесно и ефтино, ако са налични необходимите вещества тези нови наркотици по-малко зависят от отглеждането на естествени съставки, като например на мак. Те се произвеждат възоснова на фармацевтични синтетични, понякога отчасти молекулярни технологии. Какво, какъв е въпросът, който проистича за нас от така създалото се положение. в споразумението, което предстои да се сключи, не би ли следвало да се наблегне на обмена на информация? Не би ли следвало в контекста на това споразумение да обмислим и въвеждането на нови механизми, за оценка на въздействието му върху реалната ситуация. Наблюдава се наистина много динамично развитие. Постоянно се появяват нови наркотични вещества. Не би ли следвало в такъв случай споразумението да се преразглежда периодично, за да бъде пригодено към променящата се ситуация? Thank you. Time to listen to the Commission, according to my notes. Благодаря Благодаря много от името на Европейската комисия. Заповядайте. Добър ден, благодаря господин председател. Нека първо да благодаря на докладчик и на неговия екип за отлично свършената работа по тази тема, както и по темата за регламента за прекурсорите на наркотични вещества тъй като стигнахме до добри резултати в тристранния диалог. Благодаря и за доклада, в който се повдигат много важни въпроси. Става дума първо за подкрепата за задълбочаването на сътрудничеството с Русия. В ам, областта на борбата срещу наркотиците Русия е много важен наш партньор. Целта е да се защити здравето на руските граждани, ам, и да се предприемат основни мерки по границите на Русия, тъй като Афганистан е много важен производител на опиум, например. Има химически вещества, които се внасят в Европейския съюз от Русия и е много важно да се проследяват те, така че по никакъв начин да не може да се допусне те да бъдат отклонени за производството на наркотични вещества. Договорът беше подписан благодарение на взаимно доверие. И действително това взаимно доверие е много важно и за неговото прилагане. С партньорите си обменяме информация. Ако с тази информация се злоупотребява, доверието се подкопава и в крайна сметка ще се стигне до спиране на обмена на информация. С Китай имаме договор в тази област и властите там много добре си дават сметка, че информацията, която обменяме с тях, следва да бъде използвана само в съответствие с конкретните правила. И така получаваме много интересна информация за ам, трафика на вещества. И така, много е важно да се изгради подобно добро доверие между руските власти и властите на европейските държави членки. Това доверие вече започна да се изгражда по време на преговорите и сега продължаваме да работим с руските си колеги, за да можем да установим конкретни процедури за обмена на информация между Русия и държавите членки, както и ОЛАФ. Що се отнася до липсата на член за едностранно отменяне на договора. Този тип разпоредби не е стандартен за този тип договори, но същевременно се прилага международното договорно право, в което се предвижда във всеки един международен договор да има възможност за едностранно преустановяване на действието на договора, така че вашата е, е, така че е, вашето безпокойство в случая е безпочвено. Имаше и някои, има и някои новости, нови принципи в приложението на договора. Става дума по-конкретно за защитата на данните. Настояваме а, и работим с Русия по въпроса за това тя да ратифицира а, принципите за защита на данните. А, що се отнася до бъдещето, вече имаме доста добре развита мрежа за сътрудничество с трети страни. Предвижда се договаряне и на други е, договори които винаги се основават на интереса на конкретните държави и тяхната позиция в връзка с трафика на дрога. Така че е важно да се знае дали една страна е страна производител, транзитна страна или страна износител – и така трябва да се има предвид, че страните, които вие споменавате в проекта становището, са страни, които са проблемни по отношение на прекурсорите на наркотични вещества. А, що се отнася до Беларус, с нея нямаме сътрудничество в тази област, нямаме и двустранни споразумения, и не смятам, че Беларус като цяло може да ни даде достатъчни гаранции, че е, ще прилага мерките за защита на данните по правомерен начин. Същевременно можем да използваме ресурсите, които са на разположение в национален и регионален план – за целите на прилагането на съществуващите споразумения в тази област. Превиждат се и други механизми за евентуално включване на допълнителни вещества. И се предвижда система за бързо реагиране по отношение на прекурсорите, за да може да се предприемат мерки по отношение на новите вещества, които навлизат на пазара на производството на наркотици. Благодаря. Нека сега да се върнем към нашия докладчик Франк Пруст. Благодаря много за всички изказвания. Ще ги взема предвид. Само един кратък коментар към казаното от господин Шолц. Тук става дума за двустранно споразумение, който, а, което а, по, дава възможност за контрол и върху износа и върху вноса, т.е. сериозно се засяга случващото се вътре в Европейския съюз. Разбира се, ще продължим работата си по тази тема и във връзка с Беларус, със сътрудничеството на комисията. Добре, в такъв случай приключваме тази точка от дневния ред. Имайте предвид, че тук става дума за процедура, при която парламентът може да даде само своето одобрение или несъгласие. Не можем да налагаме условия. Крайният срок за подаване на изменения по останалите елементи на проекта резолюцията ще бъде 26 юли в 6 часа след обед. Точка 21. Правата на Съюза за прилагане на международните търговски правила. Законодателна е тази тема. Докладчикът обаче не е в залата. Как? Could we change the order and go into Bangladesh? В такъв случай можем ли да преминем към следващата точка, Бангладеш, тъй като докладчикът е в залата? Пол Мърфи, а представителите на комисията тук ли са? Не, в такъв случай нека да изчакаме няколко минути. Well, the most wanted man in this committee is there. Item 21. Точка 21. Законодателно досие, регламент за упражняването на правата на Съюза за прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила. Вече проведохме три разисквания бе изготвен работен документ. Нашият докладчик по темата, господин Николо Риналди, изготви проекто доклад. Мисля, че много внимателно подходихме към това важно досие. Сега ще изслушаме докладчика Николо Риналди. Николо, имаш думата. Благодаря, господин председател. Наскоро бе представен работният документ. Малко преди това проведохме първоначално разискване. Вече сме обсъдили много подробно насоките, които стоят зад този доклад. Докладът и проекто измененията към него съдържат четирите основни промени, които нашата комисия смята да предложи. Изменения в предложението на комисията удължаването на срока на действие на регламента от 3 на 5 години вече сме казвали, че този регламент може да се използва като средство за убеждение на търговските ни партньори. Тя ще е знак спрямо партньорите ни, че сме способни да действаме бързо в случай, че бъдат нарушени договорните задължения. Първоначално бе предложено регламентът да има срок на действие само 3 години. Според нас това не бе достатъчно. Успяхме да убедим комисията да удължи срока на действие на 5 години. Това е първата промяна, която предложихме. Втората се състои в засилване на ролята на процедурата по консултиране процедурата на консултиране на стопанските субекти. До тях ще има допитване по един по-структуриран начин. Третата промяна системна замяна на отделни елементи Формулировката достатъчен се заменя с адекватен и съразмерен. Това са изменения 15, 16 и 17. В тях се предлага регламентът да включва в приложното си поле и услугите. Ако успеем да постигнем предварителен консенсус по този въпрос, предложението ще бъде представено и на съвета, но в съвета становищата по този въпрос се разминават. За нас е много важно приложното поле на регламента да обхваща и услугите, тъй като нараства тяхната роля при сключването на търговски споразумения. Има и правно основание за включването на услугите в приложното поле на регламента. Изменения 11, 23 и други съдържат това предложение. Предложението, приложното поле на регламента да обхваща не само стоките и обществените поръчки, но и услугите. Първоначално комисията заяви, че не може да направи нищо по въпроса за услугите. Заяви, че е безсилна. Има и още един въпрос, който сме повдигали неведнъж. Това е въпросът за ролята на парламента. Вчера разговаряхме за инструментите за защита в областта на търговията. Говорихме във връзка с това и за ролята на парламента, за механизма за предоставяне на информация, така че да може да бъде взето съответното решение от страна на комисията в рамките на 5 седмици. Комисията трябва да има възможност да встъпи в структуриран диалог, така че предоставянето на информация да не се оставя единствено на добрата воля на страните. Информацията се урежда в членове 6, 11, 14, 18 и 20. В тези членове се визира постановяването на структуриран диалог между комисията и парламента. Председателят, благодаря. Думата има докладчиците в сянка. Първо докладчика в сянка на НП, господин Прост. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчика за чудесната работа. Нямам какво толкова да свърша по този текст, тъй като бяха отчетени всички предложения на нашата политическа група. Много се радвам, че се предлага включването в приложното поле на текста и на услугите. Би ми се искало, що се отнася до информацията, парламентът не само да получава информация, а на заседанията тук в парламента да присъстват представители на комисията. Много е важно да се водят разисквания между комисията и парламента в качеството им на съзаконодатели. Много е важен въпросът за информацията, най-вече във връзка с нелоялните практики Най-засегнати са Франция, Германия и Испания, тъй като това са страните, където има най-много заети лица. Искам да се изправят и препратките към комитологията. По-добре би следва, би било по-добре да се използват актове за изпълнение – Така трябва да се избегне положение, при което се получава надмощие на по-големите държави и във връзка с това трябва да се използва процедурата по консултиране. Много благодаря на докладчика за текста, според мен той е отличен. Благодаря. Напълно съм съгласен с вашите бележки за комитологията. Господин Куташ от името на социалистите и демократите. Благодаря. Също искам да благодаря на Николо за много добрия текст, който е изготвил. Според мен той ще усъвършенства предложението за регламент за спазването на международните търговски правила. Съгласен съм с колегата във връзка с необходимостта да се въведе възможност за прилагане на санкции по отношение на услугите. Така ще бъдат отчетени от тези държави, които търгуват най-вече с услуги. Важно е също така Европейският парламент редовно да получава информация, да участва в диалог с комисията за търговските спорове, за въздействието на действията на трети страни върху промишлеността в Европейския съюз, както и за намеренията на комисията да прилага конкретни търговски мерки и за основанията за тези мерки. Съгласен съм също, че след влизането си в сила регламентът трябва да действа за срок от 5 години. Така ще имаме повече време да анализираме въздействието му. Мисля, че предложеният законодателен акт ще повиши доверието към действията на Европейския съюз и ще насърчи тяхната ефективност. Благодаря. Следващия докладчик Сянка от името на Обединената левица, господин Шолц. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че цялостният подход, предложен в текста, е абсолютно приемлив. Ще се спра върху два момента, които според мен и според моята политическа група трябва да бъдат задълбочени. Първият е свързан с правото на парламента да упражнява контрол – мисля, че трябва малко по-категорично да формулираме в текста онова, което каза Франк Пруст за комитологията. Трябва действително парламентът да бъде считан за равнопоставен партньор. Има и още един момент, който все още не ми е много ясен. Този законодателен акт ще окаже въздействие и върху новия кръг от разговори на министерско ниво, на ниво СТО. Този текст ще насочи тези разговори в определена посока, най-вече по отношение на услугите. Би следвало да се внесат някои изменения по този въпрос, което и ще направя. Благодаря. Нека сега изслушаме представителя на комисията, господин Портър. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да споделим нашите виждания с членовете на вашата комисия. Ще се опитам да съм кратък, като ще се съсредоточа само върху два въпроса. Но преди това, нека още веднъж със задоволство отбележа, че предложението на комисията явно е намерило положителен отзвук във вашата комисия, както и че явно съвпадат възгледите на парламента и комисията по основния курс, предложен от комисията. Наистина е важно да се предвиди рамка за сключването на международните търговски споразумения, колкото се може по-бързо. Двата момента, върху които искам да се спра накратко, са свързани с услугите и с ролята на Европейския парламент. По първия въпрос а именно възможността за предприемане на мерки в областта на услугите. Комисията изцяло споделя необходимостта да се наложи спазването на ангажиментите по отношение на услугите, поети по международни споразумения за услугите. В миналото обаче комисията е споделяла някои съмнения във връзка с средствата за гарантиране на прилагането на тези ангажименти. Що се отнася до приемането на изпълнителни актове, би било важно за комисията и за целия Европейски съюз да се знае ясно каква мярка предстои да бъде предприета. Трудно би било да се предвиди отворена клауза, която да предоставя правомощия, без обаче да описва конкретните мерки, които следва да бъдат предприяти. Според нас би трябвало да има повече конкретност по отношение на мерките. Както отбеляза докладчикът, комисията проявява известна колебливост по този въпрос поради технически затруднения при разработването на осъществими и ефективни мерки. Готови сме обаче да продължим разискванията по този въпрос. Що се отнася до ролята на Европейския парламент, комисията напълно приема предложението на докладчика за гарантирането на прозрачност спрямо парламента, както и за необходимостта от това всяко едно действие да се ползва с политическата подкрепа на парламента но ще трябва да обсъдим допълнително подходящите средства за постигането на тази цел. Регламентът за прилагането на изпълнителни правомощи от страна на комисията вече съдържа някои правила, които трябва да се съблюдават. В този регламент, според нас, вече са залегнали някои от предложенията ви, най-вече що се отнася до своевременното и пълно информиране на парламента. Всяко едно предложение на комисията незабавно ще бъде представено както на парламента, така и на държавите членки. Признаваме необходимостта да се предвидят механизми за по-общото обсъждане на прилагането на този регламент. Вече съществува добра практика в това отношение, която може би трябва да бъде доразвита. Трябва да вземем предвид някои изисквания, като например изискването за поверителност, във връзка с тези изисквания има ограничения, които трябва да бъдат взети предвид. Препоръчвам да се разгледат альтернативни решения, не задължително в контекста на регламента, но например под формата на задълбочаване на настоящата практика за обмен на информация и разисквания между парламента и комисията. Това е становището ни към момента. Нека подчертая също така, че като цяло становищата на двете институции според нас си съвпадат. Готови сме да продължим взаимодействието си с парламента с цел постигане на общите ни цели. Благодаря. Думата има за заключение докладчикът. Пунти sono, sono sempre sostanzialmente eh, i soliti. Е, възникнаха обичайните коментари. По отношение на процедурния правилник и изпълнителските правомощия, обикновено се разглежда член 2 от регламента от 2011 година, който позволява да се приложи процедурата за преглед при определени обстоятелства може да се стигне до процедура по консултиране. Обсъдихме преди това измененията в тази връзка. За мен лично няма проблем. Това очевидно ще възникне при дискусиите с съвета, но това ще бъде още едно оръжие в нашия арсенал. След това въпросът свързан с услугите. казаното от представителя на комисията. Бях много доволен да чуя това, което те казаха. Все още обаче не разбирам напълно обосновката за неохотните действия на комисията, за това, че те с неохота включиха услугите в регламента. Може би липсата на опит, недостатъчната подготовка в тази връзка но мисля, че може да се постигне повече, защото услугите са жизненно важни в нашите търговски взаимоотношения. Мисля, че този регламент трябва да бъде едно оръжие, разобеждаващо оръжие. Ако ревизираме регламента, това ще ни позволи да подобряваме нещата, да видим как те могат да се прилагат по-добре но не смятам, че ще имаме отстъпване от страна на комисията. Ако интелектуалната собственост и услугите останат извън обхвата на регламента, то в този случай наистина ще имаме едностранчивост. Разбирам, че за първи път ще подходим към този въпрос. Имаме правно основание, международен договор – имаме категорични причини да разполагаме с подобни средства за стоките и търговете. Но какво да кажем за стоките, извинете, за услугите, за информацията и ролята на Европейския парламент? Имахме няколко становища вече, от, чухме Хелмут, чухме комисията. Мисля, че текстът в изменение 9, а всъщност извинете, член 9а, изменение 22, според мен тук може да се успокоят много различни опасения. Да се провежда диалог по търговските спорове, по стандартите, Ако разполагаме с такъв механизъм, ако той е написан черно на бяло сред разпоредбите на нашия регламент, ще може да обвържем Европейската комисия. По този начин Европейския парламент ще получава винаги изчерпателна актуална информация. Всичко това е много важно. Искаме прозрачност, искаме политическа подкрепа за парламента, така че този диалог ще опише условията, които трябва да са налични. По този начин ще има прозрачност. Разбирам необходимостта от предпазливост до известна степен, що се отнася до достъпа до документи, които може би са поверителни. Ще се прилага ускорена процедура. За нещо отговаря комисията. Мисля, че това ще е добър компромис. Иначе провеждането на подобен диалог ще е добро само по себе си, защото говорим не само за прилагането на този регламент и нашите взаимовръзки с комисията, но и за включването на други мерки, които се предприемат от страна на комисията в защитата на нашия търговски интерес. Thank you, Nicola. It has been a very благодаря, Николо. Наистина проведохме много важна дискусия. А, всъщност, извинявайте. Крайния срок за изменения 26 юли на обяд. 22 точка. Законодателно предложение внос на ориз с происход от Бангладеш. Предложение на комисията с цел хармонизирането на регламента по тази тема за вноса на ориз с происход от Бангладеш във връзка с разпоредбите по комитологията. Днес гласувахме общите правила по приравняването Омнибус 1, Омнибус 2 и сега вече е назрял моментът да се справим с това начинание по приравняването, както и с други предложения в рамките на нашата комисия. Обсъждане на проекто доклад. Докладчик е господин Пол Мърфи. Проектът докладът е във вашите папки. And I give the floor to him. Давам му думата. Пол Мърфи. Благодаря ви. Да, както казахте вие, това е приравняване на текста във връзка с преференциалната търговска уредба за вноса на еквивалент на 4000 тона ориз от Бангладеш. Предложението на комисията е да се приравни този регламент с режима след Лисабонския договор по делегираните изпълнителските актове. Обменихме първи мнения през декември и промяна, отлагането на договорката между докладчиците в Сянка беше продължителната работа по Омнибус 1 и Омнибус те работиха по същите въпроси, така че беше правилно да се изчака, докато се постигне споразумение. Постигна се споразумение по време на тристранните преговори. Гласувахме тази сутрин, така че може да продължим с настоящата работа. Едно уточнение за тези преференциални уредби за търговията, те нямат никакво отражение върху реалния свят по настояще, тъй като Бангладеш се възползват преференциални правила с изключение за оръжията от 2009 година, което означава, че има квоти, включително и за ориза. Така че по отношение на моите изменения към предложението на комисията, мисля, че могат да се групират в две групи. Група първа, тези свързани с приравняването на досиетата и правата на парламента за надзор, като измененията са свързани с поразумението, постигнато под време на триалога, например изменение 9, вместо предложението на комисията да има безсрочни делегирани правомощия. Мисля, че правомощията трябва да се делегират за 5 години и след това с мълчалива процедура да се удължават за по още 5 години. След това изменение 10 тук казвам, че периодът на удължение, в който парламента може да повдигне възражения, вместо 2 плюс 2, 2 плюс 2 месеца трябва да бъде 2 плюс 4 месеца, тъй като е много важно Европейския парламент да може да се запознае за всички въпроси, свързани с сигурността. Друга група изменения са свързани с други въпроси по същество. Най-вече изменение трето мога да подчертая а, мога да подчертая три изменения по отношение на експортните такси. Предложението на комисията включва предложения за налози за еквивалентна стоеност, като тази, която получават при преференциалната търговска уредба. Аз очевидно съм за правото на Бангладеш за това да налага каквито мита пожелае, но аз съм за това правителството на Бангладеш да вземе това решение, а не институциите на Европейския съюз, така че съм премахнал на тази препратка към точните, точно определените налози, които трябва да се предвидят, защото тук това е свързано и с удостоверението за происход, така че то не искам да се отнема правото на Бангладеш да налага експортна такса, такава каквато реши, че е необходима. По отношение на сигурността, тук да сме по-прецизни за това, което може да се постигне за правата на комисията по отношение на сигурността, да се постигне по-голяма сигур... а, яснота по отношение на връзките с хоризонталния регламент където има по-подробно разписани детайли Важното да останем по-отворени, отколкото първоначалното предложение на комисията. И на трето място събитията в Бангладеш през последните месеци. Много е важно да се подчертаят общите цели по отношение на устойчивото економическо развитие, намаляване на бъдност, почтени условия на труд, достойни условия на труд, така че сме включили една нова точка от преамбюла, един нов член, в който се споменават конвенциите на МОД. Мисля, че това е достатъчно за сега. Благодаря на секретарията за тяхната подкрепа. Очаквам коментарите на докладчиците в Сянка и на членовете на комисията. Благодаря ви. Благодаря за ясното изказване. Берт Ланге. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. нези изменения, които се отнасят до Омнибус 1 и Омнибус 2. Смятам, че няма спор по тези изменения. Мисля, че може много бързо да постигнем споразумение по тях, но трябва по-подробно да обсъдим всички останали изменения. Не може да предоставяме преференции на общо основание, без да знаем точно кой е кръгът от лица, които ще се възползват от тях и към какви продукти, при какви условия, извинете се, произвеждат продуктите, по които предоставяме тези преференции. Затова мисля, че трябва да се въведат критерии, но не знам дали предложените в текста критерии са достатъчно добри. Може би би следвало да са по-ориентирани спрямо общата система на преференции плюс. Оризът, който не е произведен в Бангладеш и налагането на експортни такси върху този ориз, смятам, че Бангладеш трябва да вземе съответното решение от, по този въпрос. Ако следва да отчетем опасенията на докладчика, то можем да кажем, че ако Бангладеш наложи по-висока е, е, такса от е, тази по преференциалния режим, няма да има проблем. Тя не бива обаче да е по-ниска. Трябва да се следи за спазването на основните трудови норми, както и за гарантирането на печалбите. Не бива да се допуска изтичането на печалби. Трябва да вземем това предвид в работата по текста. Съединените щати преустановиха действието на общата система на преференции спрямо Бангладеш. Трябва да вземем предвид и това. Благодаря ви. Сега Николо Риналди Благодаря ви. Само тук да изразявам едно малко несъгласие с Пол по изменение 8. Мисля, че предложенията на комисията са правилни. Разбирам, че и страната трябва да реши от своя страна по експортните такси, но в същото време трябва да се подчертае необходимостта от това да се задейства ефективна система на налагане на такси. Мисля, че това е жизнено важно. И това е един въпрос, по който трябва да изразяваме по-ясно своето мнение и за страните, които имат подписани споразумения с нас от АКТБ. Не разбирам напълно и със сигурност не подкрепям фактът, че в изменение 8 се заличават предложенията от член 2, параграф 2, буква А. От зелените госпожа Келер. Благодаря ви, благодаря на докладчика за неговия доклад, който до голяма степен можем да подкрепим, особено при втория набор от изменения разбира се и по кометологията, но най-вече с другата група също така и с правото да се признае, т.е. с факта да се признае на страната правото да набира своя експортна такса, която налага сама. Също така трябва да се гарантира, че регламентът е приравнен към член 208 от договора трябва да се спазват и правилата наложени от конвенциите на МОД, които са включени тук. Можем да подкрепим тази част, както и вашите изменения, които посочват правата на дребните земеделски стопани да се радват на добри условия на труд. Трябва да се спазват тези права, така че всичко това можем да подкрепим. И ще се радвам да участвам в бъдещите дискусии. Благодаря. Комисията. Кола Верли. Uh, господин Варлин, благодаря с господин председател. Благодаря, че давате възможност на комисията да отговори конкретни коментари по измененията, които бяха посочени от докладчика. Изменение първо и трето които се отнасят до поясняването на правния текст, без да се включват промени по същество. Тези изменения са приемливи за комисията. Като, отидем, като погледнем изменение второ, това изменение оправдава даването и делегирането на определени права на комисията. Комисията не може да предложи предложената промяна, защото заданието, наложено на комисията, не може да бъде а, наложено от регламент на комисията. Що се отнася до 7, 9, 10 и 11 при равняването, тук комисията е на следното мнение. Изменение 9, което ограничава делегирането на комисията с удължаване с 5 години смълчалива процедура, това е приемливо за комисията. Изменение 10 за Удължаването с 4 месеца, това не отговаря на общото разбирателство по двата месеца плюс още два, така че тук не виждаме обосновка за по-дългия период, който се предлага в настоящия случай. Изменение 12, което включва нов член 5а, параграф 2 за процедурата по разглеждане. Това е приемливо, разбира се, за комисията изменение 7 за новия член 5а отново е приемливо за комисията. Сега по-общите изменения, които е, изменят са разпоредбите по същество. Следователно тези изменения според нас не са приемливи за комисията и може би накратко да поясня защо защото ние сме убедени, че всички ние може да се съгласим по целите на това законодателно начинание. То е ограничено до приравняването на европейското законодателство, което е прието преди влизането в сила на Лисабонския договор с разпоредбите на договора по отношение на делегираните правомощи и правомощията за изпълнение, които се вменяват на комисията. Следователно би било удачно според комисията да се въздържаме от модификация комуникации а, в рамките на обхвата на това начинание, които не са свързани с тази цел, най-вече ако те ще променят естеството и целта на законодателството а, по същество. И особено в конкретния случай този подход ми се струва още по-препоръчителен, както посочи докладчикът тъй като регламентът, който ще се приравнява по настоящем няма въздействие върху търговската уредба на Бангладеш с Европейския съюз, тъй като Бангладеш се радва на много широки ползи. Така че 4, 5, 6, 8 и 11 за нас нямат връзка с обекта на начинанието за приравняването и те също така променят до голяма степен условията на преференциалното третиране, което се предоставя на Бангладеш, така че според нас тези изменения не са приемливи за комисията. Благодаря. Благодаря. Нека да се върнем към докладчика. Как ще отговорите на тази идея, че вие всъщност излизате извън обхвата на начинанието на комисията? Благодаря ви, благодаря на докладчиците в Сянка за техните коментари на комисията за тяхната честност и откровеност. Две общи точки. Да, получавахме този файл, това досие и трябва да се придържаме към приравняването. Тоест не се очаква, че ние сме депутати, които имат политическо мнение. Не, по-скоро трябва да вършим технически задачи за приравняването към Лисабонския договор. Аз не приемам това да, обаче комисията има право на инициатива, нали така? Да, да, да, ама и двете неща, казва господин Мърф. И тук разполагаме с този документ и ние имаме свобода да го видоизменяме и след това да влезем в тристранни срещи, нали така? И мисля, че трябва да се възползваме от тази възможност. Всичко тук е политика. Не е просто технически въпрос. Ние изготвяме политики, които трябва да са коректни. според мен трябва да се възползваме от възможността да внесем и изменения по същество и да се проведат съответните дебати. Може би по най-важните въпроси най-напред и после по приравняването. Само в връзка с това, се не съм сигурен дали разбрах напълно казаното от Бернт по изменение четвърто. Сега, ясно е, че има опит да се направи такова изменение, за да се каже, че износителите от Бангладеш трябва да се възползват от това, което им предоставяме. Трябва удостоверението за происход да включва именно това, тук във връзка изказаното от Николо за изменение 8 и за експортната такса. И аз съм в една интересна и странна позиция, защото аз съм за експортните такси, много повече отколкото други колеги. Но също така най-вече съм за правата на съответния народ, кой, който се представлява от определено правителство да взима тези решения. Така че аз съм за това Бангладеш да налага експортна такса. Ама не искам Европейския съюз да казва, вие трябва да налагате еди каква си експортна такса. Предпочитам Бангладеш да си определят таксата, която искат да налагат. Сега другите въпроси, които повдигна комисията е за включването на регламента в текста по изменение второ, мисля. Сега проблемът е, че без да се включи тук хоризонталния регламент, или пък може би трябва да включим много хоризонтални регламенти, няма яснота. И това е дискусията, която водихме с комисията преди да достигнем до този етап. Защото всъщност въпроса остава отворен. Каква сигурност? До каква степен? И тук много справедливо колегите повдигат въпроси, когато обсъдихме въпроса през декември. Необходимо е да има яснота и трябва да се включи препратка към другите регламенти и това е нещо, което ние можем да приемем, но според мен трябва да се изяснят нещата, трябва да е пределно ясно. Още нещо посочено от комисията за приравняването изменение 10 и 2 плюс 4 месеца вместо 2 плюс 2. В омнибуса, в това, което е договорено, че в някои случаи ще бъде 2 плюс 4, в други 2 плюс 2. Зависи от нуждите на парламента трябва да се разполага за необход... от необходимия срок а, за разглеждане, така че зависи от комплексността. И тук въпросът е свързан с сигурността. И за това се дава и делегирания акт. Така че поради тази причина ние привеждаме този аргумент и в този случай парламентът ще се нуждае от 4 месеца. не смятам, че това противоречи на договореното в триалога по омнибуса, но очаквам измененията и допълнителните дискусии. Благодаря. Thank you very much. Uh, deadline for... Благодаря много. Крайен срок за подаване на изменения 16 е юли по обед. Last item, 23. Uh, exchange of with the International Labour така преминаваме към 23-та точка – размяна на мнения с представител на Международната организация на труда за текущното положение по отношение на прилагането на трудовите стандарти. Както знаете, Европейският парламент винаги е настоявал преговорите в областта на търговията да бъдат тясно вързани с условия по отношение на условията на труд. Правим това чрез двустранни споразумения, чрез режими за преференции и така нататък. Именно заради това сме живо заинтересовани от положението с условията на труд по света. Има някои страни, на които обръщаме особено внимание. По-конкретно Бангладеш, Узбекистан, Колумбия, Пакистан, както и източноевропейските страни. След нас е един високо уважаван гост, госпожа Клеопатра Думбия Хенри. Тя е тук не за първи път и много се радвам, че отново прия нашата покана и че е тук на заседанието на нашата комисия. Благодаря, заповядайте. Uh, thank you very much, Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие да съм тук днес, за да продължим разговора по въпроси, свързани с условията на труд в някои страни, по които работи и вашата комисия. Много се радваме, че имаме такива възможности за размени на мнения. Международната организация по труда много се радва, че може да си сътрудничество, е, сътрудничи с много с институции на европейско равнище за развиване на по-добри условия на труд по света. Нещо, което се задълбочава в новите търговски споразумения, където има глави за устойчиво развитие и в тях се настоява за ефективно прилагане на основните стандарти за условията на труд и на Конвенцията на Международната организация по труда. Това въжи включително и за новата обща система на преференции, където се настоява за зачитане на правата на човека, на екологичните норми и на условията на труд. Наблюдението на приложението на ратифицираните конвенции попада в правомощията на структурите на Международната организация по труда. Предполага се изготвяне на доклади за прегледи на състоянието, както и на проверки възоснова на подадени жалби. Визията, която може да предостави Международната организация по труда, благодарение на работата на своите структури, е много важна за постигането на достойни условия на труд за всички. В тази връзка Международната организация по труда е имала и друг път възможност да споделя с вас обективните и е, политически независими оценки на независимата комисия от експерти към Международната организация по труда както и заключенията на различните тристранни форуми. По изключително прецизен начин се оценява постигнатия напредък, дори и на места, където все още има изключително много завършене. В тази връзка Международната организация по труда гарантира техническа помощ, както и последващи действия, за, действия, за да може действително да се въведат достойни условия на труд. Днес ще се занимая с приложението на основните трудови норми в някои страни, както и с помощта, която предоставя МОД. Нека първо да започна с страната, към която се обърна погледа на целия свят от е, трагичните събития в тази, през тази пролет насам, а именно в Бангладеш. През май една организация от Международната организация по труда, ръководена от заместник генералния директор за теренни операции и партньорства, посети страната и проведе множество е, разговори и срещи, за да се идентифицират необходимите действия за предотвратяване на подобни трагедии за в бъдеще. Бяха очертани конкретни мерки, включително интегриран подход и разпределяне на отговорностите за противопожарна безопасност. През месец юни на Международната конференция по труда, Тристранната комисия по приложението на стандартите за условията на труд оцени приложението във връзка с свободата на сдружаването и е, разгледа множеството оплаквания е, за тормоз е, срещу лидери на синдикатите и за арести на лидери на синдикатите, особено онези, които работят в областта на текстила. А, очертаха се а, основни нарушения на правото на сдружаване и а, не спазване на закона за условията на труд от 2006 година, както и правилата от 1977 година за тристранните отношения. След е, интензивни тристранни консултации и съвети, дадени от е, МОД, е, бяха дадени гаранции, че ще бъдат взети сериозни мерки, за да се гарантират правата на работниците в зоните, в които се преработват стоки с цел за износ. Бе призовано правителството да предприеме необходимите мерки, за да може и работниците и работодателите да могат да упражняват своето право на свободно сдружаване в среда свободна от каквито и да било заплахи и преследване. Настоя се също така правителството да проведе независима проверка по всички оплаквания за арести, тормоз и насилие срещу представителите на синдикатите. И тук с удоволствие мога да ви съобщя, че на 8 юли Европейския съюз, Международната организация по труда и Бангладеш излязоха с съвместно становище, то беше и по новините, за договора за устойчивост и постоянни условия за подобряване на условията, постоянни усилия за подобряване на условията на труд в Бангладеш. Този пакт бе повод правителството да поеме задължителни ангажименти. Седемдесет и шест са организациите на работодателите, които участват в този пакт от страна на Европейския съюз, работещи с Бангладеш и е, се включват вече все повече такива организации и от Съединените щати. Така че изглежда има една глобална коалиция, която настоява Бангладеш действително да предприеме мерки. През октомври ще бъде направена оценка на постигнатия напредък и през декември тази година ще се срещне специална комисия, за да е, обърне специално внимание на е, напредъка по е, приемането на изменение, изменение към трудовото право в Бангладеш във връзка с направените препоръки от надзорните органи на МОД. Мерките действително са навременни и актуални. Налага се правителството незабавно да предприеме усилия, за да подобри условията на труд и на живот в тази страна. Вече чухме е, някои неща за производството на ориз в тази страна. Има и други отрасли, където има е, сериозни проблеми и е, всъщност има много е, проблеми в различните области, които са общи. Сега за Колумбия. Радвам се, че мога да ви информирам, че надзорните органи на МОД наблюдават известен напредък към по-доброто прилагане на конвенциите, свързани с свободата на сдружаване. През 2012 година комисията от експерти на МОД, това е независима комисия, установи, че има намаляване на броя на убийствата на синдикалисти. 12 са тези убийства през 2012 година, за сравнение през 2011 са били 30, а през 2010 37. Броят на синдикалистите които са, се ползват от мерки за закрила, се е увеличил на 1273 и, е, е, и трима и за тази цел са заделени 107 милиона щатски долара. Комисията за свободата на сдружаване и по-конкретно по отношение на делото 1787, а, а са разгледани много дела, Е, е взело съответните решения и действително има осъдени за някои убийства и е, да, 531 е, извършители на престъпления срещу синдикалисти са били осъдени. По отношение на дело 2761, вече има 13 осъдителни присъди и все още се гледат дела по още 11 престъпления. По отношение на социалния диалог и разрешаването на конфликти в страната, комисията от експерти отбелязва, че през август 2011 година е стартирал проект за насречаване на спазването на международните стандарти за труд в Колумбия, финансиран от правителството на Съединените щати. Една от основните му цели е да се засили, засилят правомощията на Комисията за постоянен диалог по заплатите и политиката в областта на труда, както и на специалната комисия за разрешаване на конфликти, свързани с правомощията на МОД. Разгледани са близо 50 дела и по 28 от тях споровете са били разрешени. Това, разбира се, не означава, че е, всички въпроси са, разреш... са разрешени. Напротив, все още има сериозно насилие срещу синдикалистите в Колумбия и все още са необходими изменения към трудовото право, за да го приведат в, съответствие с стандартите на МОД. Сътрудничим си добре с колумбийското правителство и ще продължим да работим, за да се напредне по всички оставащи въпроси и особено онези въпроси, свързани с безнаказаността. Нека сега да се спра на Пакистан. Нееднократно МОД заявява, че е необходимо правителството на Пакистан да измени трудовото право, за да може то да бъде приведено в съответствие с стандартите на МОД. През 2012 година експертите на МОД продължават да отбелязват със съжаление, че прилагането че приемането на ново а, право за свободата на сдружаване и колективното трудово договаряне и повечето коментари, които МОД изпраща на правителството, не са били придвижени напред. През юни бе обсъден случая на Пакистан – в рамките на конвенция 81. Други конвенции не са били разгледани в тази година. Но що се отнася до конвенция 81 за инспекциите по труда, се предвижда правителството да предостави необходимите ресурси на тези органи – Приветства се е, искането на правителството за техническа помощ е, и се иска е, е МОД да, я предостави, да предостави такава помощ, особено що се отнася до справянето с детския труд в някои области, включително в производството на памук и в медодоби в Пакистан. Що се отнесе до Узбекистан, наблюдението продължава. Има много дискусии в Тристранната комисия за приложението на стандартите, както и в рамките на комитета на комисията от експерти. И международните организации на синдикатите и е, организациите на работодателите – установяват, че има изключително много деца, които работят по време на събирането на реколтата от памук. Правителството даде признаци, че е готово да участва в, широки технически консултации с Международната организация по труда, за да се изгради капацитета да се консултират да се проведат консултации с всички заинтересовани страни и да се гарантира наблюдение на случващото се по време на събирането на реколтата от памук от 2013 година във връзка с поразумението за техническа помощ. През юни правителството настоя... МОД настоя правителството да приеме мисия за наблюдение на високо равнище – е, която да има пълна свобода на движение и незабавен достъп навсякъде, където това е необходимо, включително и в помощните полета, за да се провери как се прилага конвенцията. Правителството заявява, че ще положи усилия да подпомогне усилията на МОД и се предвижда една евентуална бъдеща кръгла маса с МОД, международ... програмата за развитие на ООН, УНИЦЕФ и множество международни организации на синдикатите и работодателите. Вчера, когато тръгвах от Женева, все още нямах отговор от правителството на Обекистан, но тази сутрин ме информираха, че правителството е, е потвърдило, че действително предстои провеждане на тази кръгла маса следващата седмица в Ташкент. Ще има и още един ден двустранни консултации между МОД и, е, е, и работната група на ниво министерства в Узбекистан, за да се обсъдят подробностите за работата на мисията за наблюдение на МОД през август. Що се отнася до Детският труд в производството на какао и по-конкретно в, Кот, Дивуар и Гана, нашите е, контролни органи вземат правит оценките на IPEC, че в тези две страни в какаовата промишленост работят близо 1 милион и 700 хиляди деца. Кот Дивуар вече има система за контрол и инспекции по отношение на детски труд в какаовите плантации. МОД работи с новото правителство там, за да се постигне някакъв напредък. А пък в Гана вече е, от 2006 година има национална програма за елиминирането на най-лошите форми на детски труд в какаовата промишленост, благодарение на която се разпространява информираността а, за детския труд сред всички засегнати. Създава се специална схема за издръжка и а, специални мерки децата да бъдат принудени да ходят на училище и а, на професионални обучения. Моето участие в публично-частни партньорства за справяне с проблемите, свързани с детския труд, и за насърчаване на достойните условия на труд в производството на какао във всички страни в Западна Африка. Много важно е да се вземат предвид основните стандарти на труд и свободата на сдружаване, като основна гаранция за договаряне по всички останали категории основни права. В тази връзка МОД се бори за насърчаване на свободата на сдружаване в селските райони, до които се стига много трудно. И се правят усилия за информиране на работниците по селата за техните права. Предвиждаме да положим специални усилия за да подчертаем тясната връзка между свободата на сдружаване и ролята, която могат да играят организациите на работниците, особено в селските райони, за елиминиране на детския труд. Нека сега да се спра накратко на положението в Беларус. През 2012 година и експертната комисия комисията по свободата на сдържаване със съжаление отбелязват, че правителството не е предоставило информация за мерките, които са предприяти и за приложението на препоръките от 2004 година, издадени от Комисията за разследване във връзка с нарушение на разпоредбите на Конвенция 87 и по-конкретно на от страна на държавните органи в работата на синдикати. През юни тази година правителството е, бе призовано да предостави информация за приложението на конвенция 87. В заключение, Комисията по приложение на стандартите отново подчертава със съжаление, че са установени нови нарушения на свободата на е, сдружаване в страната, включително чрез намеса в е, работата на синдикатите и чрез турмоз. Комисията призова правителството да приеме мисия, делегация за установяване на преки връзки, за да се събере пълна информация за положението на синдикатите там. Но по приложението на тези препоръки все още няма голям напредък. Очаквам, все още нямам информация от правителството за евентуалното развитие на тази делегация. В заключение, господин председател, нека да ви представя една добра новина, а именно, че съвсем скоро в Грузия бяха приети изменения към трудовоправния кодекс, в който с които се а, осъществява напредък по прилагането на международните стандарти за труд. Измененията предстои да бъдат разгледани внимателно от нашите експертни комисии. Бяха обсъдени отчасти на конференцията през юни и смятаме, че има вече нови, добри възможности в Грузия и работим с правителството, за да им окажем подкрепа за още по-голям напредък. Благодаря, господин председател. Благодаря. Разбира се, е, за нас е, информацията, която предоставяте за последните развития е изключително важна. Тези теми, а именно правата, трудовоправните отношения в страните, които, на които се спряхте, са много важни. Споменах, разказах и за Бангладеш, Пакистан, Колумбия, Беларус, Грузия, Узбекистан, както и за положението а, по отношение на детския труд в страните, произвеждащи какао. Забелязвам, че с изключение на Беларус и, ако правилно съм разбрал, и Узбекистан, има някои положителни развития, така че се радваме а, на тези добри новини. А, дай Боже и ние да сме допринесли с нещо, защото в Европейския парламент наистина а, а, полагаме усилия за оказване на натиск а, върху комисията за а, борба а, за постигане на по-добри условия на труд. Дебатът, проведен в Страсбург по темата Бангладеш преди няколко седмици със сигурност се отразил на развитието там. Същото въжи и за Колумбия, където ратифицирането на споразумението за търговия от правителството бе е, свързано с една а, а, новаторска инициатива на нашата комисия, а, в която която настоя политическите, политическата власт и в Колумбия, и в Перу да предприеме сериозни мерки за защитата на правата на, тру... на трудовите е, норми. Същото въжи и за Узбекистан. Е, ние решихме да възпрепятстваме ратифицирането на споразумението а, и а, тогава страната се а, принуди да покани комисия от МОД. Да не говорим за Пакистан, където има специални преференции с цел насърчаване на добро развитие в тази област. И където има специални търговски мерки за връзките с Европейския съюз. Аз като председател на тази комисия стигам до извода, че независимо от това, че все още не всичко е постигнато, търговията все пак представлява а, възможност да се оказва натиск за подобряване на условията на труд. Нека да дам сега думата на колегите Джордж Куташ от а, групата на социалистите и демократите, докладчик за Узбекистан. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да проведем днешното разискване. За нас е много важно да се запознаем с случващото се в момента, тъй като поне, що се отнася до досието за Узбекистан и междинния доклад, за щастие, условието за сключването на споразумение с Узбекистан бе съгласие от страна на узбекските власти да допуснат мисия на МОД в страната по време на събирането на памуковата реколта. Вие ни представихте някои добри новини от проведената конференция и от срещата в Женева. Узбекската страна е приела предложението за провеждане на кръгла маса. Но до събирането на реколтата остава малко време. Въпросът ми е, получила ли е МОД покана от узбекското правителство да изпрати своя мисия там? Ако не сте получили такава покана, то какво смятате да предприемете? Тъй като ако пропуснем предстоящата памукова реколта като възможност, то не знам точно как ще продължим работа по доклада. Обръщам се и към Европейската комисия. Доколкото разбирам, следващата седмица на 18 и 19 юли ще се състои среща на Комитета за сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан. Обръщам се към комисията с молба да окаже натиск върху узбекската страна Нека се надяваме, че узбекската страна ще приеме изпращането на мисия на МОД, но ако тя не приеме това предложение, то какъв компромис предлага комисията с оглед намирането на решение? Господин Шолц от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Също благодаря на представителката на МОД за обстойното изложение по положението в редица страни. Ние много критично следим спазването на конвенциите и стандартите на МОД, както по места, така и на ниво международно право. Ще се спра върху три проблема и въпроси. Но нека първо се спра върху международната конференция, която бе проведена миналата седмица по въпросите на геноцида в Бангладеш. Какви усилия се полагат за процеса на помирение? Процеса на помирение е тясно свързан с реалността, с социалната реалност днес в страната. Мисля, че трябва да разглеждаме трудовите права и социалната реалност не само от економическа гледна точка, трябва да ги разглеждаме и от гледна точка на усилията за постигане на разбирателство. И мисля, че този подход трябва да приложим и в бъдеще. По въпроса за Гватемала. Като се има предвид положението с трудовите права в тази страна, не би ли следвало Европейският съюз според вас да използва фактите събрани от вашата организация, за да предприеме действия спрямо Гватемала? Как според вас трябва да действаме от гледна точка на международната търговия така че да не допринасяме за накърняването на трудовите права в държави като Гватемала или Колумбия, например. По отношение на Колумбия са предприяти положителни стъпки. Създадена е група за мониторинг, която следи за прилагането на търговското споразумение, но все още има някои нерешени въпроси. Правителството на Колумбия, например, е въвело нова процедура за военна юрисдикция. Приете съответния законодателен акт, който бе разкритикуван от представителя на ООН за правата на човека – Върховния комисар на ООН за правата на човека. Как да решим проблема с нарушенията на правата на човека в тази страна, в това число и по отношение на синдикатите, въпреки че се наблюдава известен напредък. Какво предприемате, за да водите диалог с колумбийското правителство по този въпрос? Председателят, имаме още 15 минути и други колеги, които искат да се изкажат, така че моля бъдете кратък. Съединените Американски щати са ратифицирали само две от основните конвенции на МОД като се има предвид това как водите диалог с тях. Ска Келер от името на Зелените. Ще се върна към казаното от господин Морейра за ролята на Европейския парламент при постигането на напредък по линията на търговските отношения. Главите за устойчиво развитие в споразуменията за свободна търговия. Каква е вашата оценка на тези глави? Извършвана ли е въобще такава оценка? Смятате ли, че те ще окажат въздействие върху прилагането на конвенциите на МОД и върху спазването на трудовите права и правата на човека като цяло? Включването на споразумения с задължителен характер в споразуменията за свободна търговия? Оказва ли някакво въздействие? По-голямо ли е това в сравнение това въздействие в сравнение с въздействието на клаузите на Европейския съюз, които са с незадължителен характер. що се отнася до Узбекистан, доколкото разбирам, е, все още ви е необходима официална покана от узбекското правителство. В противен случай няма да можете да наблюдавате събирането на реколтата, доколкото разбирам, и няма да може да има и кръгла мас. Господин Мърфи, ще продължа по въпроса за Узбекистан бил е прият един втори специален параграф на неодавнашното събрание на МОД. Според този параграф се урежда случая, в който Узбекистан няма да може да изпълни изискванията на комитета на МОД. Смята ли комисията да наложи някакви санкции в случай на неизпълнение от страна на Узбекистан? Например, по общата система на преференции. Каква е ролята на МОД по отношение на пакта, сключен с Пакистан? сключен с Бангладеш, извинете. Разполага ли Бангладеш с необходимите ресурси и с необходимия капацитет за прилагането на този пакт? разполагането на допълнителни инспектори ще доведе ли до някакви резултати? Те конкретни предприятия ли ще наблюдават? Как преценявате и оттеглянето от страна на Съединените щати от общата система за преференции спрямо Бангладеш? Както знаете, действа и общата система от преференции плюс, ОСП плюс тя е много тясно обвързана с прилагането на основните конвенции на МОД и са случаи, при които те сериозно се нарушават. Ланге. Ланге, Господин Ланге, за Колумбия. Много се радвам, че има добри новини за постигнат там напредък, най-вече що се отнася до защитата на синдикалистите и на социалния диалог. Тези положителни промени със сигурност са свързани с това, че Европейският парламент за пръв път, паралелно с преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия, предвиди и пътна карта за действия в региона. Пътна карта, която следва да се спазва. За това настояват неправителствените организации. Мисля, че тази мярка е един добър пример за подкрепата, която може да окаже Европейския парламент на МОД. В пътната карта се съдържат много препоръки, с които ние социал-демократите можем да се гордеем, тъй като ние бяхме в основата им. Предвидено е да се проведат два семинара по прилагането с участието на Колумбия и на Перу. Върху кои аспекти би следвало според вас да наблегнем по време на тези семинари? Благодаря казва председателят. Преди да дадем отново думата на нашия гост, нека изслушаме представителя на комисията. Нямаме обаче много време. Имаме още само 10 минути, затова ограничете се, моля, в рамките на 3 минути. Благодаря, господин председател. Три държави за 3 минути. В изложението си казахте, че търговията може да е част от решението и бяхте съвсем прав. Комисарят по търговията. Миналата година, когато започнахме преговорите с Грузия за задълбочено и всеобхватно търговско споразумение, заяви, че няма да се постигне напредък по тези преговори, ако не е удовлетворена МОД. И това имаше съответния ефект. Няколко думи и за Бангладеш. Преди въвеждането на режима всичко освен оръжие, Бангладеш изобщо не произвеждаше а, облекло. А след въвеждането на този режим 60% от а, износа на облекло от Бангладеш вече е насочен, са насочени към Европейския съюз по инициатива на Европейския съюз, на МОД и на Бангладеш в Женева се състоя среща на контактната група. Така че виждате, че Европейският съюз може да оказва въздействие. Следващата седмица на 18 юли. Uh, the, the, the MEPs. Uh, it's във връзка с Пакистан ще повдигнем въпроса, за който говориха вашите колеги. Постоянно сме оказвали натиск върху тази страна при всичките разговори за споразумение за партньорство и сътрудничество. Става дума за Узбекистан, извинете, не за Пакистан. при последното събиране на реколтата не е бил толкова висок броят на участващите деца под 16 годишна възраст. Предстои следващата седмица среща с узбекската страна. По време на тази среща трябва да сме малко по-конкретни във връзка с необходимостта Узбекистан да допусне на своя територия мисия на МОД по време на събирането на памуковата реколта. Председателят, благодаря ви, госпожа Думбия Хенри. Имате думата. Много въпроси ви бяха поставени. Ще се опитам да се изкажа накратко. Най-напред да кажа на Европейския съюз, на Европейския парламент, че подкрепата, която вие осигурявате, за спазването на правата на работниците и фундаменталните конвенции на МОД е изключително важна. Просто не мога да ви обясня колко е важно, важен този принос, тази подкрепа за всички работници. Тази помощ не може да бъде измерена по никакъв начин и се нуждаем от нея. Разбира се, експертната комисия може да се обръща към страните с молба да вършат много неща, но това не е достатъчно. Виждаме какво става в случая с Миянма пазар. Имаме всички тези събития, които ни позволяват да постигаме напреда, който щеше да е невъзможен в продължение на дори 50 години. Понякога половин век не е достатъчен, за да видим достатъчни промени. Благодаря на комисията и благодаря на вас, уважаеми парламентаристи, уважаеми членове на комисията Инта, за това, че разглеждате толкова сериозно проблемите на тези страни и че с цялата си политическа тежест се опитвате да повлияете върху спазването на правата на човека. Без тази подкрепа МОД няма да може да има своето въздействие в тези страни страни и ще ни отнеме много повече време. Така че хиляди благодарности. Съвсем набързо по различните въпроси. А, нека да спомена Гватемала. Мисля, че тук а, натискът, който може да окажете е много важен, защото Гватемала може по този начин само да запази своята честност, своята искреност, защото имаме 26 обвинения срещу Гватемала но имаме споразумение, подписано от правителството, с работническата група на МОД, за да може да се предприемат съответните мерки в много стриктен график, който се следи от управителните органи, от властите в Гватемала. Мисля, че правителството може да остане искрено, може да продължи да изпълнява своите обещания и се надяваме, че това ще остане така. Имаме специален представител на МОД сега в Гватемала, който започна работа на 3 юли ресурси дадат да може да помага правителството на терен, да помага на държавата, да може да изпълняват те своите ангажименти, които са поели а, в рамките на подписаното от тях през март тази година като един изход от започнатото разследване по член 26. И вашата подкрепа на място, вашата подкрепа за това правителството да спазва своите обещания ще е важно, ако разследващата комисия не започне работа. Мисля, че това е доста полезно. Сега, Узбекистан. Наистина, там не сме получили. Имаше устно устен разговор тази сутрин, който потвърди, че мисията ще се състои следващата седмица. Обещание, че днес на руски ще получим поканата. Надявам се, че ще, като се прибера в Женева, писмото ще ме чака, т.е. това е писмена покана. Тоест, натиска, който вие оказахте върху Узбекистан, беше изключително важен. Нямаше да можем иначе да постигнем тези резултати. Наистина под ваш натиск успяхме да принудим правителството на Узбекистан, въпреки че и работодателите, и работниците искаха много категорично подобна мисия, но така или иначе вашето политическо въздействие беше от изключително значение. В случая с кои други страни бяха тук? В случая с Бангладеш мога да кажа, че ролята на МОД е изключително а, ясна а, в отношение на въздействието от това съвместно изявление, което беше публикувано. Мисля, че най-добрият пример, който спомена вчера на колегите от Генерална дирекция търговия. Това е най-добрият пример, който съм виждала за сближаването между отделните организации. Европейския съюз ратифицира всички важни конвенции, GSP, дори за страните, моята страна, страните от Карибския регион. Аз винаги си мисля, че тази комбинация от текстове, но също така и Европейския парламент, който може да приложи съответния натиск. Това е една комбинация, която работи страхотно и поощрявам на всички да продължат да действат по този начин, със сериозен натиск, когато има нарушаване на стандартите на труда. Така, в случая с Узбекистан казах, надявам се да постигнем напредък. Те всъщност обсъждат техническата спецификация а, на посещението, условията, техническите, но а, всъщност няма а, да повярвам, че сме постигнали резултата, докато не приключи втория ден а, в Европейския съюз ще присъства на първия ден на кръглата маса, което всъщност ще е последния аргумент, който да гарантира, че мисията ще се състои през август. И мисията трябва да организира своята работа, трябва ни това време, нямаме толкова много време. Ролята на комисията в тази връзка ще бъде изключително важна, за да можем да предадем и посланието от парламента, че това ще стане за това събиране на реколтата от памук, Иначе няма да разполагаме с повече информация от тази, която ни предоставя УНИЦЕФ. Що се отнася до Колумбия, мога да кажа, че това е чудесен пример за и от двете страни за факта, че вие подлагате Колумбия на натиск, за да може да се стигне до споразумение, както за Съединените щати. Мисля, че тези два типа натиск действат добре и същото ще постигнем и в Гватемала казваме на Гватемала. Вижте Колумбия как се опитва да направи нещата. Направо взимайте на готово опит, за да не отнеме толкова дълго колкото ни отнес с Колумбия. Не мога да направя голям коментар по отношение на имунитета на военните. Наистина тук не мога да коментирам тази връзка, не е в ресора на МОД. И мога да кажа накрая по отношение на Съединените щати, защото направихте различни коментари. Съединените щати предпочитат пръчката, не моркова. Това е техния подход. Може би използват <laughs> и двата инструмента, но не може би в същия а, ред. За Колумбия размахаха първо пръчката, после извадиха моркова. Това беше техния подход. Признава се, че не всичко е направено. Но така или иначе, вие като подадете моркова малко, Съединените щати размахват пръчката така че наистина са два различни подхода от философска, от политическа гледна точка, но всъщност ми си мисля, че Съединените щати си имат собствени проблеми с техния конгрес, но смятам, че Европейския съюз има много по-голяма някакво по-голямо доверие, защото вие сте ратифицирали конвенциите и имате повече доверие за това, че ще прилагате механизмите, които се съдържат това. Ако вие не сте ратифицирали, ако очаквате останалите да прилагат, мисля, че това е малко по- а, трудно. Винаги се изправям пред този въпрос в отделните страни и мога да кажа, че не е толкова важно това, което правят Съединените щати, от това, от което се нуждаят вашите хора. А, в развиващите се страни не можем да подкопаваме правата, не можем да подкопаваме дългосрочната устойчивост. И това е включено в GSP+, различните уредби, които са включени в много солидното устойчиво развитие. Това е свързано с подхода на моркова и пръчката мисля, че е постигна добър баланс с устойчивото развитие и връзката тук. Не може да има устойчиво развитие, ако нямате спазване на правата. В ситуацията с Бангладеш виждаме един много добър пример от това, което споменахте за геноцида, за бедността, всички въпроси, детския труд. Виждаме всички тези проблеми в Бангладеш. Това е свързано с огромните пробойни, с огромните разлики с огромните пропуски в спазването на основните права на човека. Това, което разбирам от договора е, че всъщност Европейския съюз, както и други донори, ще правят значителни вноски. Виждам, че предприятията, индустрията прави своя принос, но МОД трябва да подкрепи правителствата в трудовите реформи, да подкрепя правата на работниците, трябва да изграждаме капацитета на трудовите инспектори. 200 не са достатъчно. Само тази е, година сме обучили 500 нови трудови инспектори в Марокко, че така, че когато си мислят за населението в Бангладеш, 200 нови инспектори. Та в е Батемала се наемат хиляда нови инспектори. 200 инспектори, това ми звучи просто като капка в океана. И наистина, като разгледаме измеренията на проблема в Бангладеш, това е просто недостатъчно, но може би това са ресурсите, с които разполагат в началото. Но така или иначе ги поощряваме а, да направят повече. Господин председател, мога да продължа да говоря, но мисля, че трябва да спра тук. Има още много въпроси, на които съм отговорила. Изпитвам истински ентусиазъм за подкрепата, която ни оказвате. Вашата комисия върши толкова много, така че ви благодаря за огромния принос, който правите, за да промените живота на толкова много много хора днес. Много ви благодаря. Благодаря. За нас е истинско удоволствие, че сте тук сред нас. За, за пореден път ние налагаме правилата, определяме ги и сме много така щастливи, че можем да ви помогнем поне малко в прилагането им на практика, за да може да постигнем достоен труд за всички. Благодаря ви. край на настоящото заседание, следващото заседание на 5 септември тази година в 9, 9 часа. Приятна лятна вакансия. Довиждане.